Добре дошли. на представителите на съвета и на комисията. Първа точка от дневния ред за днес е декларация, посветена на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Първо давам думата на министър, представител на председателството на съвета. Имате думата, госпожо. Уважаеми господин председател на събранието, госпожи и господа депутати, за пореден път се събираме, за да обсъдим оттеглянето на Великобритания от Европейския съюз. Положението е, е прискърбно и много обикновени граждани и търговци все така страдат от, сигурността, от несигурността, породена от този процес. През месец юли в Великобритания на власт дойде нов министър-председател с ново правителство. За съжаление, това не внесе яснота в положението или позицията на Великобритания. Що се отнася до нас? най-тежките въпроси, като ирландската граница, Великобритания все още не е внесла каквито и да било нови предложения. Нещо повече, мненията в Камерата на общините в парламента са все така е, разделени. Все така не е оформено мнозинство в подкрепа на едно или друго, а британското правителство настоява е, все така за своите неотклонни позиции. Крайният срок е, 31 октомври наближава и несигурността расте, вместо да се разсейва. И това е доста мрачно положение. Във всеки случай обаче не бива да отклонява вниманието ни от нашия приоритет, а именно е, едно организирано оттегляне, слагане на край на породената несигурност. Аз все така смятам, че това е възможно, поради което и ние все така настояваме пред Великобритания да внесе конкретни идеи и оперативни детайли за преодоляването на главните пречки, най-вече границата на остров Ирландия между двете Ирландии, при спазване на Белфаското споразумение и единството на единния пазар. Последното развитие на събитията в Уестминстър е, правят прогнозите още по-трудни, от когато и да било до сега. Трябва да си дадем сметка, че по-настоящем Твърде вероятно е на 31 октомври Великобритания да се оттегли без сделка. Не на последно място, поради това, че британското правителство все това и повтаря. Повтаря готовността си да напусне без договореност. Поради което, госпожи и господа, е необходимо да се засилят усилията за подготовка от наша страна, както на общоевропейско, така и на национално равнище. Тясно сътрудничество между държавите членки и с Европейската комисия, приемайки последния пакет от мерки, предложен от Европейската комисия. Тези нови законодателни дейности е, в началото на институционалния цикъл ще натоварят дневния ред, но ние сме убедени, че ако работим заедно, обединим усилията си, ще успеем. И аз съм окоръжена в това отношение от скоростта, с която двете ни институции постигнаха споразумение по предходните предложения за британския изход. Председателството на съвета с ваше съдействие е решено да направи необходимото за по-бързо приемане на последния пакет извънредни мерки – докато стартовите позиции за по-нататъчните отношения с Великобритания до голяма степен ще зависят от това дали Великобритания ще напусне или не с сделка, ние така или иначе ще трябва да се обърнем с лице към фундаменталните приоритети, а именно правата на гражданите, финансовите задължения на Великобритания, проистичащи от членството и до сега на Европейския съюз, и запазването целостта на единния пазар, равнопоставеността и стабилността на остров Ирландия. Междувременно, царящата несигурност и напрежение все така подлагат на изпитание нашето единство и решимост. Ето защо толкова по-необходимо е от една страна да дадем отпор на изкушението да се търсят двустранни договорености на национално и отрасло равнище, а от друга страна да се обърнем с лице към общата си цел – като приемем бързо извънредните мерки. Позволете ми накрая да кажа, че е, сближаването, което се очертава между вашата проекторезолюция и приоритетите на съвета, е ясно свидетелство за това, че ние споделяме една обща цел двете институции, що се отнася до британския изход. Благодаря ви, госпожи и господа, благодаря ви за вниманието. С интерес очаквам хода на днешната дискусия. Благодаря. Сега за мен е удоволствие да дам думата на господин Жан-Клод Юнкер. Благодаря, господин председател, госпожи и господа депутати. Благодаря ви за отправената покана. За мен е удоволствие е, да се обърна към вас, към Европейския парламент и да разговарям с Европейския парламент. През последните пет години Европейската комисия винаги е могла да разчита на ясното гледище на съдействието, на подкрепата на Европейския парламент, което се отнася и за работата, която заедно вършим във връзка с оттеглянето на Великобритания. И събранието, знам, е все така готово да работи. В това отношение е, с Мишел Барние е, в понеделник, знаете, обядвахме с е, министър-председателя Джонсън и едва ли ще се изненадате, е, ако споделя с вас, че според е, министър-председателя на Великобритания, Великобритания все така се стреми към споразумение. Но, във всеки случай, е, възнамерява да напусне Европейския съюз на 31 октомври с или без стелка. От като следва, че рискът от напускане на Великобритания без сделка е все така реален. Председателя на комисията Юнкер поздравява депутати, аплодиращи последните му думи. Това е агитка, както казва председателя Юнкер. Не се изненадвайте от техните реакции. Така, рискът е реален. И вероятно това ще се окаже изборът на Великобритания, на нейното правителство, но никога не е изборът на Европейския съюз. По която причина? Аз предпочитам да насоча вниманието си върху това, което можем все още да направим, за да постигнем договореност. Договореност, която е все така желателна и все така възможна. Що не аплодирате сега? Едва ли ще се, едва ли ще се изненадате също, че главният въпрос е за буфера или гаранцията, така наречения бекстоп в Ирландия. Всички говорят за това, но никой вече не си спомня какви бяха причините, по които се стигна до тази предварителна договореност между 27-те и Великобритания. Предпазната мрежа е едно оперативно решение на практически проблем. Практически проблем породен за острова Ирландия от британския изход и който всъщност не би възникнал този проблем, ако британското правителство не бе взело решение да напусне Съюза. Този буфер цели две, две, е, три цели. Да се избегне твърдата граница на остров Ирландия, да се опази целостта на единния пазар е, е, и най-вече мястото на Република Ирландия на този пазар и също така да се опази сътрудничеството между севера и юга е, и островната економика, целостта на ирландската економика на целия остров, което на, на, на, на, свой, на свой ред а, е, а, е, ще гарантира по-нататъчното спазване на Белфаското е, споразумение. Аз казах на, пред, на министър-председателя Джонсън, че няма никаква, никаква емоционална привързаност към въпросния бакстоп, но същото време съм изцяло привързан към целите, които преследва тази договореност. Ето защо аз приканих министър-председателя на Великобритания да направи конкретни, оперативни и писмени предложения за евентуални альтернативи, благодарение на които бихме постигнали все същите цели. И доколкото такива предложения няма за сега, не бих могъл да ви гледам в очите и да ви казвам, че е постигнат някакъв реален напредък. Онова, което мога да кажа, обаче, е, е, в несъгласие с е, редица мнения, особено в Великобритания, мога да ви кажа, че отношенията са дружелюбни, конструктивни и позитивни. Комисията е готова да работи ден и нощ. Е, е, все пак с известни почивки, за да намери техническо и политическо решение. Без да сме сигурни, че ще успеем, остава ни твърде малко време, но аз съм сигурен, че сме длъжни да опитаме. Поисках от е, премиера на Великобритания да да уточни тези альтернативни мерки, е, които е, би могла да предложи Великобритания. И предложих също така да се, да се политизира в най-добрия смисъл на думата процесът на преговори между е, Съюза и Великобритания, като се възложи на моя приятел Мишел Барние – и съответно от страна на Великобритания компетентния министр за британския изход да се захванат отново с преговори помежду си, за да не останат те единствено техническото, на експертното равнище. През юли 2016 година 27-те е, приеха, че би било грешка да посветим всичките си усилия на британския изход. Е, е, ние е, приехме да изградим един по-силен съюз между 27-те, за да подобрим ежедневието на нашите съграждани. Два месеца по-късно аз станах тук пред този парламент, за да произнеса словото си за състоянието на Съюза и да представя идеите си за бъдещето. Е, това изявление бе приветствано от всички е, държавни правителствени ръководители е, на Съюза в Братислава в последствие. седем държави членки на Европейския съюз прекараха две години и половина в преговори с Великобритания и търсят най-различни варианти. През това време Съюза прояви целенасоченост, солидарност към държавите членки, най-тежко засегнати. Това обединение е най-ценният ни ресурс, най-доброто ни качество, което ще ни ръководи през едните седмици и съм сигурен, че ще продължи да ръководи този парламент и за бъдеще. Благодаря. Grazie, президенте Юнкер. Adesso la parola al благодаря, господин Юнкер. А сега давам думата на главния преговарящ по въпроса на Брексит, господин Мишел Барния. Добър ден на всички. Госпожо министр, позволете ми, че ми давате възможност след господин Юнкер и в допълнение на това, което той съвсем ясно изложи току-що, да се върна в това кратко изказване на две точки, които са ключови за нашата актуална дискусия с е, Великобритания. Въпросът за Ирландия и Северна Ирландия е и въпрос на бъдещите отношения и това е важен въпрос, защото трябва да реконструираме партньорството с тази голяма страна, е, съседна, е, съюзническа, такава ще остане Обединеното кралство. Председателят Юнкер припомни, че основното искане на британското правителство на министър-председателя Джонсън е премахването на предпазния механизъм на бекстоп. И вие знаете, че Обединеното кралство и е, Европейския съюз през ноември 2018 година се обединиха около този бекстоп предпазен механизъм и това беше потвърдено от 28 държави членки на Европейския съюз и получи силна подкрепа от вашия парламент. И защо, господа депутати, тази тема е толкова фундаментална за всички нас? Просто защото и основно, защото става дума за Ирландия – и за нея Брексит създава най-големите проблеми и най-големите рискове. И това е единственото място в Обединеното кралство, където има сухоземна граница с Европейския съюз. Съществува специфична политическа ситуация, която е, може да бъде трагична. Това е специфична ситуация, продиктувана от споразумението от е, Разпети петък и гаранти са Европейския съюз и Обединеното кралство. Както каза Жан-Клод Юнкер, ние нямаме идеологически съображения да настояваме за бакстоп. Ние имаме прагматични съображения. Става дума за това да се изгради една мрежа на сигурност, на гаранция, която да ни даде възможност при всички обстоятелства да запазим тези три изисквания, които изложи и председателя на комисията. Ние не искаме да се върне физическата граница в Ирландия. Ние искаме да предпазим споразумението от Белфа, споразумението от Разпети петък във всичките му измерения. Ние трябва да запазим интегритета, целостта на вътрешния пазар пазар, на нашия вътрешен пазар и освен това искаме да запазим сътрудничеството юг-север, економиката на целия остров. Искам да припомня, че това, което направихме с британските власти, показва колко това сътрудничество север-юг е свързано с правната рамка, подкрепено от политиката и европейския бюджет от самото начало. Новото правителство на Обединеното кралство, знаете, в понеделник в Люксембург казаха, че не харесват бекстоп, предпазния механизъм. Сега това за нас не е достатъчно обяснение, защо трябва да се премахне предпазния механизъм. Ние съвсем сериозно имаме нужда от е, оперативно правно решение в е, рамките на отеглянето, за да може да се предложи решение на всеки проблем, да се избегне всеки риск, свързан с Брексита. И това са целите, около които ние ясно се обединихме с правителството на Тереза Мей. Ще ви дам конкретен пример. Аз мисля, че си спомняте че преди няколко години министъра на селското стопанство посочи, че всички е, храни, които идват в Северна Ирландия от Великобритания, е, влизат не само на остров Ирландия, на ирландския пазар, но също и на пазара в Полша, Германия, Люксембург или Дания. Съвсем механично, непосредствено става това и ние трябва да извършваме контрол, за да предпазваме потребителите, да гарантираме сигурността на храните и да предпазим също от рискове е, от заболявания по животните. И всъщност е, е, това се изисква и от гражданите и потребители на Северна Ирландия и на останалото Обединено кралство. И е, аз съвсем спокойно ще кажа, че трябва да се поеме съвсем конкретна гаранция с този бекстоп, така че всички граждани на остров е, Ирландия да имат необходимата сигурност и ежедневните економически отношения на острова и по-специално за здравето и безопасността на потребителите от 27-те държави членки, предпазване на националните бюджети. За това служи контрола на външните граници на вътрешния пазар също и ние трябва да гарантираме такъв контрол. Аз искам да се спра на казаното от британския министр-председател за демократичния или недемократичния характер на бекстоп. Очевидно, британското правителство, самото то трябва да си осигури подкрепа на северноирландското правителство, е, за да може да гарантира излизането от Европейския съюз. И а, е, тук става дума за включване на различните институции, на различните комисии за а, е, прилагането на предпазния механизъм. И по този въпрос, както и по други въпроси, аз е, казах а, на господин Юркен, че ние оставаме на разположение да изслушаме всички британски предложения от момента, в който това предложение отбележи прогрес. Нашата тема, ключова тема, и с това приключвам, е, уважаеми дами и господа, е, е нашата обща амбиция за бъдещите отношения защото става дума за стратегическо партньорство и ние трябва да изградим или да реконструираме такова с Обединеното кралство след Брексита. И това е цел на втория документ, освен договора за оттегляне. Това е така наречената политическа декларация, която беше приета със съгласието, със съгласието, повтарям, на Обединеното кралство миналия ноември и дава възможност за широко партньорство в сферата на економиката, сектора структурното сътрудничество е, в сферата на съдебната система, външната политика и е, полицията. Това партньорство изхожда от е, договор за свободна търговия, Free Trade Agreement, но в настоящия текст има отворена вратичка за амбициозни цели, ако има обща воля за това и ние трябва да постигнем възможно най-амбициозни цели в нашите бъдещи економически отношения. Да речем, чрез Митнически съюз. Тези економически отношения трябва да бъдат придружени от гаранции за левел Брингфилд. И това, уважаеми дами и господа, депутати, е свързано с един технически термин, който току-що цитирах, но всъщност зад него се крие социално-териториално сътрудничество и постигане на необходим баланс на добро ниво на регулация на економическия пазар британското правителство и на това ще настоявам. Днес те искат да преразгледат ангажиментите, поети от Тереза Мей в сферата на level playing. Това е голяма страна, дами и господа, близка е до нас, съседна на нас страна и е, половината от тяхната търговия те реализират с вътрешния пазар. Това е едно амбициозно партньорство, което изисква стълб от общи правила. И е, за да бъда ясен за всички, е, дами и господа депутати, е, амбицията, свързана с бъдещия договор за свободна търговия, който трябва да е, договорим при всички хипотези, е, ще зависи съвсем ясно от гаранциите, които заедно ще е, отбележим на хартия в е, социалната, екологичната сфера, също така в сферата на конкуренцията и държавните помощи. Дами и господа депутати, аз исках да говоря за тези две теми, които в момента са обект на дискусия с правителството на Борис Джонсън, което означава, че ние няма да загубим нашия общ поглед. Аз искам само да припомня в заключение защо ние искахме от самото начало отегляне в определен ред и ние знаем, за какво става дума, когато се обсъжда оттегляне без делка. Знаем какви са тежките последици за Обединеното кралство, разбира се и за нас, когато липсва договор за оттегляне. Искаме този договор за да защитим правата на 4,5 милиона граждани в Обединеното кралство и на британските граждани в Европейския съюз. И мисля, че проекта на договор осигурява всички тези права. Също така е, има е, и аспекти, които са свързани с е, ползване на средства от европейските фондове е, и всичко, което е решено от 28 държави членки, трябва да се плати до края от 28 държави членки. И в края края на целия този дълъг път, който виждаме, трябва да създадем условия на необходимо доверие, за да можем да изградим нашите бъдещи отношения, такива каквито са очертани в политическата декларация. Ако Обединеното кралство излезе без споразумение, дами и господа депутати, аз ви припомням, че всички тези въпроси няма да изчезнат. Ние в които сме ги уредили в договора за е, на напускане на Европейския съюз. Става дума за сигурност на гражданите, мир в Ирландия, е, закрила на вътрешния пазар в Ирландия, има и въпроси от бюджетен характер, така че всичко трябва да се уреди във всички хипотези предварително. Имам предвид е, по отношение на бъдещото партньорство с е, Великобритания. Наистина това не са теоретични отношения. Има много въпроси, многобройни въпроси, които се подценяват в социален хуманен, бюджетен, правен, технически план. И наистина става дума за огромни е, проблеми и е, това го припомнете във вашата резолюция днес е, повече от 3 години от британския референдум, ние не трябва да се правим, че преговаряме. Част от нашата отговорност е да приключим този процес с нужната решимост, с нужната честност. Ние продължаваме непрекъснато да съгласуваме усилията на 27-те правителства. Госпожа министър, аз благодаря на настоящото председателство за това. Продължаваме диалога в пълна прозрачност с Brexit Steering Group на е, тях също благодаря. И също така на вашия парламент. Това винаги е било и остава нашето поведение. Благодаря. Грация. Благодаря. Благодаря, господин Бърния. И сега Пристъпваме към становищата на политическите групи. Давам думата първо на Манфред Вебер. Господин Барни, господин председател на съвета, след референдума преди три години се на Брексит твърдяха, че Европейския съюз е свършен. Той не работи. Три години по-късно Европейския съюз е, е жив и здрав и знае точно какво иска обединен. Бизнесът напуска Великобритания, а не Европейския съюз. Една трета от предприятията планира да напуснат Великобритания. И всички, т.е. мнозинството, съжалява за резултата от Брексит. По време на кампанията бе казано, че ако се постави под съмнение Европейския съюз, ще се стигне до много несигурност за това, че вие много ни помогнахте с този глупав подход. Заседанието в понеделник с Джонсън бе пропусната възможност да внася на яснота за нови предложения. Парламентът, където можем да обсъдим сегашното положение, е Европейския парламент. Това не е камарата на общините. За съжаление, привържениците на Брексит твърдят, че Уестминстър ще се вземе обратно контрола. А сега го затварят. Това ли е бъдещата демокрация в Великобритания? Питам аз привържениците на Брексит. Уважаеми дами и господа, е, имам предвид нещо принципно, е, когато говоря пред вас, а именно, че е, Народът се представлява от министър-председателя и трябва да бъде изпълнена волята на народа. Дами и господа, 51% е мнозинството и трябва да бъде респектирано, но 51% не представлява целият народ. Целият народ се представлява от парламента и в пленума на парламента там се балансират интересите, там се представлява народа и когато допълнително се казва аз трябва да наложа мнението на народа срещу парламента, тогава просто се поставят принципни въпроси дали това е правилният подход в настоящия свят. Водене, управляване не означава разделяне, а събиране, сплотяване в днешните общества, така че развитието в Великобритания наистина ме кара да се замисля. Аз бих искал сега да благодаря на Мишел Барние за неговата работа, на Гибер Ховстад, на всички колеги, които а, са част от групата за управление на процеса по преговорите за Брексит, Brexit Steer Group. А, и мога да кажа, че можем да удължим Приемам удължаване на срока, само ако е добре обосновано, ако се спазят е, аргументите, по-скоро разпоредбите от е, настоящия договор, е, разбира се да се изслушат и нови предложения, но искам да ви предупредя при цялата дискусия по новите предложения, трябва да е ясно, че Европейския съюз не трябва да допуска да се извършва дъпинг с социални и екологични стандарти пред нашите врати. Това няма да допуснем. Брекситът стана непредвидим и е, за това трябва да се подготвим за най-лошия сценарий. Едно е ясно, когато британската политика ако не излезе британската политика от задънената улица, просто трябва отново да се даде е, инициативата в ръцете на народа и той да реши. Президенте... Благодаря. Сега Госпожа Перес. Благодаря, господин председател. Брексит без сделка ще е нещо лошо във всяко едно отношение. Това ще е катастрофа за Великобритания на първо място. Това не е наше мнение. Наскоро бе публикуван един доклад от британското правителство, в което се очертават вариантите при Брексит без сделка и се развенча утопията, която бе описана от Борис Джонсън, че ще, ще се увеличат цените на електроенергията, увеличение на цената на лекарствата и това ще се отрази на най-уязвимите части от обществото. Ще се засегнат милиони британски граждани, които работят в, и живеят в ЕС и европейци, които работят и живеят в Великобритания. Аз няма да се преструвам, че депутатите ще променят становището си по въпроса. Единственото си, което призовавам е уважение. Не съм наивна. Не искам сега изведнъж да проявявате уважение към парламента, защото вие проявявахте неуважение дълго време. По-скоро проявете уважение към хората – защото сега има притеснение, безпокойство сред милиони хора. На фона на това, основните проевропейски сили в парламента показват под формата на резолюцията категорична подкрепа за удължаването на срока по член 50, за да се избегне катастрофата на Брексит без сделка. Ако Великобритания се нуждае от повече време за парламентарни избори или за нов референдум, тя може да разчита на нашата подкрепа. Защото Ако се стигне до хаос, един е виновник – Борис Джонсън. Той си играе с огъня, като поема този риск. Съдбата, която е отредена на Борис Джонсън, като че ли е унищожаване на отношенията вътре в Великобритания и в Европейския съюз. Трябва да изчакаме последиците от Брексит. Социал-демократите призовават британското правителство да гарантират правата на европейските граждани, които живеят в Великобритания. Това е принципен въпрос за нас. Сериозно сме обезпокоени от противоречивите и объркани изказвания на вътрешния министр на Великобритания за прекратяване на правото на свободно движение след 31 октомври. Хората не трябва да плащат цената на грешките на политиците. Основният ни приоритет е организирането на уредено напускане на Великобритания. Ние ще запазваме правата на гражданите и ще избегнем граница между Република Ирландия и Северна Ирландия, за да може и Великобритания да спази своите финансови ангажименти за ненарушимост на единния пазар. Допусната е историческа грешка и ние сме готови да подкрепим британците, ако решат да преразгледат своето решение. Министър-председателя припомни, думите на един негов герой от неговото действо Уинстън Чърчил на 17 ноември 1945 година. Той казва, няма причина да не се премине към вариант Обединени европейски държави, защото никога не сме били свидетели на подобно обединение след Римската империя. Всички хора трябва да живеят съвместно в мир и благоденствие. Благодаря, господин Ферховщад. Uh, Благодаря, господин председател. Според мен е важно да припомним, че британският парламент може и да е закрит, но ние днес, с днешните разисквания, категорично свидетелстваме, че Европейският съюз не е закрит е прекрасно, че партията на изхода и господин Фараш шумят толкова много. Те вече в Уестминстър няма къде да крещят. Поне тук тази възможност им се отдава. Те дори не са избрани в Уестминстър, между другото. Така, знаете, е, е, колеги, е, евроскептиците обичат да е, клеймят Европа, защото Европа била недемократична, а, е, а, ви, а вижте тяхното поведение. Те, те скоро ще твърдят същото. Поне е, е, Жан-Клод Юнкер, колкото и прерогативи да има, не може да затръшне вратата пред носа ни, за да не влезем в Европейския парламент. Това не може да стане. Спомняте си абсурдните сравнения, които се правиха между Европейския съюз и Съветския съюз на времето. Ами сега мисля, подобни сравнения могат да се правят с Уестминстър. Е, надявам се, е, господин председател, днес с вота, с приемането на резолюцията, да препотвърдим своето единство в отношенията си към британския изход, което означава парламентът, комисията и съветът и 27-те държави членки са единни в позицията си. Но няма спор. Британския изход, Брексита е лоша идея. Има поне едно положително нещо, обаче там – то засили единството между европейците. От тогава насам, от като възникна въпроса за британския изход, насам европейския проект става все по-популярен. И това се вижда от изследвания на общественото мнение в Европейския съюз. По време на европейските избори посланието към гражданите беше повече от ясно. Нека да реформираме Европа. Да не я рушим, да не я напускаме. И резултатите проличаха, дори в Великобритания. Близо 40 от 73-мата избрани членове от Великобритания на Европейския парламент са за оставането на Великобритания в съюз. Значи, уважаеми колеги, стигам до главния момент. Резултата, изхода, е, сделката, която все още е възможна, според мен. Ние, парламентът, в резолюцията си поставяме три условия и аз бих искал да ги припомня, господин председател. Първо, да се опазят правата на гражданите както за тези на, на Великобритания, така и на другите държави членки. Към днешна дата това не е факт. Трябва да се знае. Ежедневно в британската преса е, е, е, се публикуват примери. Ако някой е пребивавал 10-20 години в Великобритания, той пак не получава така наречения уседнал статут. Така че е нужно из основи да се промени отношението на Великобритания, поне към тази част от сделката за оттеглянето. Не бива да се подхожда бюрократично. Онова, което е необходимо е автоматично да бъдат регистрирани всички пребиваващи дългосрочно граждани на държави членки в Великобритания. И аз добре знам, че е, Борис Джонсън, министър-председателят, е, е, обича да се сравнява с филмови герои. И що се отнася до правата на гражданите, вместо да играе така наречения бесен Халк, трябва да се вдъхнови от госпожа Даутфайер – от грижовната детегледачка, знаете, покойният Робин Уилямс. Е, и да, да се върнем на въпросния буфер, бакстоп. Мишел, ако не им харесва тая дума, нека я нарекат предпазна мрежа. Та, е, та сигурно може да се договори. Е, такава предпазна мрежа е нужна. И то не само по економически причини. Главната причина е е, да, да, да направим така, че е, на остров Ирландия да <coughs> не се възцари отново насилието. И според мен е напълно безотговорно от страна на много е, британски депутати и на твърдите в партията на Торите, че, че не виждат това. Обръщам се към Жан-Клод Юнкер и Мишел Барния да потвърдят. Предполагам, че по време на разговорите от британска страна не е предложена нито една юридически осъществима, практически осъществима альтернатива. И предпазната мрежа, така както се описва идеята днес в британската преса да, да се свежда само до земеделската продукция, не, не върви, тъй като става дума за 30-35% от целия стокообмен през ирландската граница. Да не говорим, че а, а, подобна предпазна мрежа не може едностранно да бъде вдигана от Стормонт, от Северноирландския парламент, това няма да бъде повече предпазна мрежа, а ще се превърне в инструмент за шантаж Нали, гаранцията трябва да се ползва и от двете страни, не, не само от Великобритания, а и от Европейския съюз. И най-сетне за бъдещите отношения, господин председател, добре е да го повторим, уважаеми колеги. Ние сме нов парламент, повече от 60% от депутатите тук са за пръв път и трябва да го повтаряме и, и, и, и припомняме. Добре е да се знае, че парламентът няма да приеме споразумение с Великобритания, при което тя, Великобритания, ще се ползва с всички предимства на своя свободната търговия, нулеви мита и няма да се съобразява с е, е, екологичните, социалните, здравните и прочие стандарти на Европейския съюз. Не, това няма да мине. А, знам, е, някои в Великобритания си мислят, его е на последната права, е, в последната минута преди 12-я час, е, европейците ще отстъпят. Не, няма да отстъпим. Ние няма да жертваме собствените си търговски дружества. Ние ще ги пазим, ще ги защищаваме, както ще защищаваме економиката си и единния си пазар. И никога няма да приемем един Сингапур в Северно море. Няма да мине. И накрая. Брексита знаете как започна. Нали? Дейвид Камерън тогава се опита да е, обедини, <laughs> да преодолее разцеплението сред собствените си консерватори. В резултат от което разделенията се задълбочиха, станаха огромни в британското общество. Ние няма да допуснем обаче същото да стане тук, в Европейския съюз. Няма да допуснем да пострада нашия европейски проект. Благодаря ви, уважаеми господин Ферховщад. Господин Ламберц има думата. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, ние всъщност приемаме волята на мнозинството от британските граждани и проявяваме добронамереност. Искаме да договорим споразумение, което да ни дава възможност да уредим ситуацията между Обединеното кралство и Европейския съюз. Но аз искам да уточня, че решението на, Европе... на Великобритания да напусне Европейския съюз не, ни... не ги освобождава от задължителното е, правно наложено изискване да спази договора от разпети петък и е, всъщност става дума за един конфликт, който струваше живота на 3000 души и разби живота на много други. Съжаляваме, че британският министр-председател е, прекъсна работата на британския парламент и изобщо не спазва това задължение. Позицията, изразена от него, всъщност е, се изразява в това да кажа на европейците 500 км да открият от своята граница без ангажимент. Става дума за политика на фискален, социален дъмпинг, също така и екологичен дъмпинг. Вие разбирате, че това положение не е нещо естествено не е прието от 27-те държави членки, оставащи в Европейския съюз. Трябва да намерим наистина доверието да договорим нещо, което да съответства на настоящите обстоятелства, което означава, че перспективата излизане без сделка остава актуална и е, изобщо не може да бъде премахната. Искам да кажа на всички и в частност е, на Обединеното кралство, които се радват от тази перспектива и които си представят че 27-те е, ще е, се преклонят пред подобно нещо. Всъщност е, тези, които искат излизане без договор, всъщност искат нещо, което не може да се оправи. Това ще бъде абсолютна вреда нанесена на вътрешния пазар но аз не искам да приключа с това. Най-лошото ние не сме сигурни за него. Става дума за а, нещо, което а, е свързано с моята политическа група. Имаме 11 британски депутати и те представляват онези британци, които знаят къде е техния интерес в сърцето на Европейския съюз. Искам да посоча ясно, че ако Обединеното кралство чрез своя министър-председател и всички свои власти а, поиска от Европейския съюз е, удължаване на предвидения срок в член 50, ние трябва да приемем това искане защото съществува възможност да наделее разума и за това трябва да дадем тази възможност. Благодаря. Благодаря на господин Ламбертс, господин Зани. Благодаря, господин председател. Поразен съм от това отношение към демокрацията, което се проявява често от е, депутатите. Те получават на демокрация една от най-старите демокрации в света. Непрекъснато чуваме, че институциите изпитват отвращение към принципите на демокрацията – Младсенствата се изключват от представителство, процедурите за взимане на решение текат без подкрепата на избрани представители, а от бюрократи. Това е една паралелна арогантност, която се проявява и в отношението в резолюцията, изготвена за този дебат. В резолюцията се вижда, че Брексит е едно печално предложение. Не можем да говорим за нещо печално. Не можем да учим на демокрация британския парламент. Това е жалкото и това притеснява най-много мен и колегите ми. Това въжи не само за това, което преживяваме в контекста на Брексит, а и в по-общ план за цялата скорошна история на Европейския съюз. Има много примери за същото отношение през целия Евро... Европейския съюз. Решенията на гражданите се отхвърлят от институциите. Пример в Холандия, в Франция и гръцките граждани, които взеха решение и казаха не на наместа на Брюксел. Но както знаем, нещата тръгнаха по друг път. И така вие може да изпитвате отвращение към временното спиране на работата на парламента, но това е според британските закони. Притесняваме факта, че решения взети от хората, които не се харесват на Европейския съюз, някакси се тълкуват, преиначават така, че да бъдат променени. Основното в дискусията за Брексит е страха на европейските институции. Този неподправен страх, че ЕСА може да загуби Великобритания, Великобритания да напусне Европейския съюз. Това е пример на грешките от миналото на Европейския съюз е, че той не е идеален. Една страна може да тръгне по свой собствен път и да докаже, че е по-добре извън Европейския съюз. Това е право на свободен избор, упражнено от гражданите и наш дълг е да се съобразим с това решение. Не можем да го подкопаваме, да го опровергаваме. Не можем да кажем, че решението на британците е неприемливо за нас и не е в унисон с нашите принципи. Това не е приемливо. Парламентът трябва да преразгледа своята собствена съвест. Трябва да видим кои са първопричините за това решение. Гражданите искат да напуснат Европейския съюз. Те казаха край, искат да теглят чертата на един проект, който за вас е много ценен и безгрешен, но за гражданите той е изпълнен с пропуски. Притесняваме случващото се. Аз се притеснявам за по-голямата економическа институционална криза в Европейския съюз и за случващото се в Великобритания. В Европейския съюз има институционална криза, засягаща всички институции и парламента. Има разногласие между политическите групи, разделение и едва успяха да сформират мнозинство за нов председател на комисията без никаква политика. Не може така да се отнасяме към една държава, която е решила да тръгне по свой собствен път и е взела решение – това не е в унисон с така наречените демократични принципи на тази институция. Благодаря, господин Ван Орден. Uh, uh, господин председател, позволете ми първо да се обърна с думи на благодарност към Жан-Клод Юнкер и Мишел Барние за е, много, много полезните положителни думи, които казаха тази сутрин. Британското правителство се стреми към договореност, не каквато и да било, а приемлива за парламента и за британския народ. И то бързо. Трябва да напуснем на 31 октомври, трябваше да го сторим още на 29 марта, след това на 12 април, сега на 31 октомври. Какъв е смисълът да се отлага повече? Е, някои от вас смятат, че ако протакаме още малко, ще се смени режима, така да се каже, в Великобритания, евентуално ще се променят и нагласите. Това е пълна иллюзия, според мен. Е, що за отношения желаете да поддържате за напред с Великобритания? Положителни основания на приятелството, добрата воля и взаимния интерес или основани на е, гнева е, и горчивината? Всеки, който участва в този процес и искрено се стреми към договорност, следва да удвои усилията си да прояви добра воля, гъвкавост и от едната и от другата страна. Е, нека не забравяме, е, в Европейския съюз нищо не е възможно и всичко е възможно, стига да има политическа воля. Що се отнася до гражданите на Европейския съюз, британското правителство е повече от ясно. Те са добре дошли да останат. И държавата ще отстоява техните права. Повече от 1 милион заявители са получили съответния статут по британската схема. Има достатъчно време и за останалите. Европейският съюз следва да приеме също така щедър, открит подход към британските граждани на своя територия. Нерешения проблем, разбира се, е за границата между Северна Ирландия и Република Ирландия. Никой не е по-заинтересован да поддържа мира, от народа на Северна Ирландия и британското правителство. Въпреки всички свои, е, всички негови недостатъци, ние сме привързани към Белфаското споразумение. Е, това споразумение, между другото, не споменава границата. То обаче се основава на равенство, на равно зачитане на двете общности, на двете традиции в Северна Ирландия. И не забравяйте, че мнозинството в Северна Ирландия са юнионисти. Те са горди с това, че са североирландци и британци едновременно и желаят да останат такива. Някои тук явно го забравят. Така че както ЕС, така и Великобритания следва да проявят нещо, някакъв творчески подход, да <coughs> намерят нещо альтернативно на предпазната мрежа, както и аз, прочим, предпочитам да я наричам. Според мен резолюцията на Верховщад не дава нищо от полза на този етап ние бихме искали групата направляваща работата на този парламент тук по въпроса на британското отегляне да бъде наистина демократична и конструктивна, а не да се държи по <laughs> един шамански начин. В края на краищата, окончателната сделка следва да бъде одобрена не само от британския парламент, а и от европейски. И колеги, на всички е, вас, които представяте е, управляващи партии, е, време е да запретнете ръкави. Господин Барния се нуждае от указания, то трябва да му се каже на, на, на къде да върви, за да се стигне до сделка, съответно до договореност още на 17 октомври на, на заседанието на Европейския съвет. Нека работим за едни бъдещи отношения в интерес на всички наши народи. Благодаря. Благодаря, председател на група Ширдева. Имате думата. Благодаря, господин председател тъй като съм нов депутат в парламента, трябва да посоча, че е, трябва да разруша някои е, иллюзии. Всъщност ставаше дума за Европейския съюз, обаче брекситерите с тази политика достигнаха само този резултат, че Обединеното кралство се намира в най-голяма политическа криза от десетилетия. Една криза, за която трябва да платят работниците, пенсионерите, малките и средни предприятия. Те ще понесат социалната цена. Та тази политика не е нито в интерес на британския народ, нито на европейските граждани. Правителството на Борис Джонсън знае това съвсем ясно. Operation Yellowhammer. Това всъщност звучи като лошо заглавие на филм на Джеймс Понд, но всъщност тук става дума за анализ на положението при излизане без дълка, че ще има е, смущения в съмняването с лекарства, че ще има социални размирици, че ще се разгори отново конфликта в Северна Ирландия. Обаче изглежда правителството следва точно тази стратегия. Според мен това е политическа заблуга. Ние не говорим за абстрактни неща, когато говорим за Брексит с и без споразумение. Ние говорим за това, че да речем един а, германски или полски социален работник а, трябва да има разрешение за престой в Великобритания, за да работи в социалните системи. Да речем, британска пенсионерка трябва да знае дали ще се изплаща пенсията, ако живее на територията на Европейския съюз че едно семейство в Белфаст, когато изпраща децата си утре на училище, може би ще започне отново да се страхува, че нещо ще се случи на улицата, когато както беше преди по време на гражданската война. Това е политиката на твърдия Брексит и за това британската политика трябва да покаже воля и да предприеме действия срещу това. Когато мисля за Великобритания, дами и господа, скъпи колеги, ми хрумват много неща. Например, една е, демокрация, която устоя на фашизма. Аз си мисля за колониалната история с всичките изсенчески страни. Мисля за хора като Томас Хобс и Джон Мейнард е, Кейнс и като социалист, е, разбира се, си спомням за тези неща. Аз е, във всички случаи мисля и за Холк, както посочи господин Върховста. Това е комикс фигура и всъщност това не гарантира нито социалния мир, нито социалните права на гражданите. Трябва да се следва една умна политика, поради което ние подкрепяме и резолюцията, която ще бъде прията. Благодаря. Благодаря. Господин Синчич, независим. Благодаря. Днес обсъждаме Брексит. Бяха направени няколко опита да се попречи на резултата от британския референдум. Това е погрешно. Каква е логиката на усилията да се попречи на референдума? Повтарянето на референдума пъти, за да се постигне друг резултат. Това ли е логиката? Това е абсурдна проява на демокрация. Искам да префразирам Едвард Грей, външен министр на Великобритания от Първата световна война, който казва отношенията, споразуменията, думите трябва да означават нещо, защото иначе всеки може да прави каквото си иска. Така че референдума има своя смисъл и той трябва да бъде зачетен. В референдума се говори и за желанието на британците. До мен има 29 поддръжци на Брексит от най-силната партия в парламента. което е свидетелство и за волята на британците. Ако вземем предвид бъдещето, преди няколко седмици госпожа фон дер Лайен говори за обща външна политика, която ще бъде въведена тя е опасна тази политика. Фондер Лайн не може да диктува на Харватска или на някоя друга държава какво да правят. Така ще се влушат отношенията в бъдеще. Стига толкова федерализъм. Евроскептицизма, твърдят някой, е опазен. Може и да е така, но зависи. Еврофундаментализма е опасен. Опасно е да се смята, че Меркел е единствената права. Трябва да се предефинират отношенията ни и политиката, иначе Брексит ще е само началото. Нуждаем се от по-бърз начин за напускане на държавите, чието граждани искат да напуснат. Благодаря. Благодаря ви, госпожо председател. Колеги, днес дебатираме и предстои да гласуваме пета вече резолюция на парламента за британския изход в момент, в който британския парламент е суспендиран. Какъв парадокс? Е, убедена съм, че повечето от нас тук е, все така се отнасят със съжаление към е, британския изход и все така сме привързани към организирано оттегляне на Великобритания. Европейският парламент съдейства на Мишел Бърния. Благодарни сме ви, Мишел, за вашите усилия. Постигнатата договореност дава сигурност на всички заинтересовани от едната и от другата страна. Отделните граждани, малките предприятия, това следва да бъде в центъра и е на нашето внимание. Е, споразумението е, е, е в край на краища последица от безпредседентен и трябва да кажа озадачаващ акт на модерна държава. След 45 години привилегировано членство в сериозен економически и търговски блок да се оттегли. Но така или иначе, споразумението се опитва да положи основите на, на бъдещите отношения. Постепенно преминаване от статуквото към бъдещи отношения между Великобритания и Европейския съюз. И а, е, така наречения буфер е последна мярка. Тя по принцип така или не би следвало да се задейства. Е, съжалявам, че Великобритания до сега, възразявайки срещу предпазната мрежа, не предлага каквато и да било альтернатива. Ние търпеливо чакаме, все още чакаме, все още има шанс да се постигне договореност и аз съм убедена, че е, ако се стигне до изход без сделка, за това ще бъде отговорно единствено британското правителство. Колкото и да сме подготвени, оттеглянето на Великобритания без сделка е, е, е, е нещо което не, не върши работа, не, не решава проблемите, нито за правата на гражданите, нито за отношенията по границата. Е, и отново, аз съм за едно дълбоко тясно сътрудничество, основано на е, нормативно сближаване и равнопоставеност. Благодаря. Председателката напомня, изоставаме с времето. На този етап имаме 14 постъпили спонтанно в залата искания за изказване. Не знам, ще трябва да ви ограничавам. Три минути госпожа Силва Каре... Перейра, господин Силва Перейра, моля, спазете времето. Отново обсъждаме Брексит демократично, свободно и открито, както би трябвало да прави всеки един парламент в такъв решаващ момент. Всъщност, Европейския парламент е единственият напълно работещ парламент, представляващ британците днес. Съвместната резолюция, внесена от социалистите и с останалите основни политически групи, показва нашето обединение относно тази жалка процедура на оттегляне на Великобритания от Европейския съюз. Ние напълно зачитаме волята на британците. Ако ще има Брексит обаче, той трябва да е добре организиран. Липсата на сделка е най-лошия вариант със сигурност. Борис Джонсън казва, че иска да постигне договорност с Европейския съюз без предпазен механизъм за ирландската граница. Така или иначе, Великобритания ще напусне ЕС до края на месеца, дори и без делка. Ако господин Джонсън бе наистина сериозен за постигането на спогодба през сидните няколко дни, той трябваше да прояви много прост жест до сега, да предложи писмено предложение – за една работеща и правно издържана альтернатива. Но той не направи това, не доказа, че гледа сериозно на избягването на Брексит без сделка. Искам да бъда пределно ясен. Великобритания трябва ли да се тръгне от ЕСА без сделка? За това отговорност ще носи изцяло британското правителство. Никой друг. и Камарата на лордовете на общините приеха закон, който задължава правителството на Великобритания да поиска удължаване на срока по член 50, ако не е постигнато споразумение. Никога не е имало мандат за вариант без сделка от страна на британците. Сега няма и мандат за Брексит без сделка, който да е даден от британския парламент. Ето защо. В резолюцията ясно се посочва, че Европейския парламент ще подкрепи удължаването на срока по член 50, за да се избегне вариант на Брексит без Удължаването на срока по член 50 е важен за Великобритания, за намирането на политическо решение. Да се даде време, контрола да се даде отново в ръцете на гражданите, за да могат те да произнесат последната си дума по Брексит. Благодаря госпожа Гибсън за една минута. Today we are in danger. Днес сме под заплаха, сериозна е, е, заплаха, е, както за Европейския съюз, така и за Великобритания. Заплаха от това да допуснем умората от е, тежкия провал, който се оказва британския изход – да затвори очите ни за пътя напред, за е, възможностите да приключим всичко това. Заплаха за демокрацията, за стабилността, за върховенството на закона, за суверенитета на парламентите навсякъде, за правата на гражданите. И аз призовавам парламента да подкрепи проекто резолюцията, <clears throat> да <clears throat> надвием умората, да се а, е, а, е, работи за продължаване на крайния срок по, по 50-я член, да се даде възможност на а, британския демократичен процес да надвие кандидат-диктатора, <coughs> който е, е решил да затвори устата на най-стария парламент в света. Всяка форма на британския изход е, ще има отрицателни последици. Изход без сделка ще бъде бедствие. Необходимо е да си дадем време за да се противопоставим. Благодаря. Следващият оратор, господин Смит, за две минути. Uh, Благодаря, господин председател. Брексит е разочарование от самото начало. Тъжен факт. От гледна точка на Шотландия, това е и сериозна несправедливост. Не искахме да останем в европейското семейство. Северна Ирландия искаше да остане в него. Мирният процес е нещо съществено, свещено и трябва да бъде запазено. Уестминстър не отговаря на изискванията на съвременния свят, на взаимосвързания свят, в който живеем. Днес се опитвам да избегна ужасна грешка за всички – Шотландия, Великобритания, Европейския съюз. Чувам аргументите, че Брексит трябва да се реализира, да се приключи с него, да свърши. Чувам аргументите, че ви е писнало от британските глупости. И аз също, ако това ще ви е отеха. Искате добре организиран процес, за да се смечат щетите от Брексит. Съжалявам, колеги, но искам да ви кажа следното. Няма вариант за добър Брексит. Няма устойчив отговор на този проблем. Консерваторите нямат абсолютно никакъв план за устойчиви бъдещи взаимоотношения. Ако се случи Брексит с или без сделка, те ще го използват за претекст да безчинстват в Великобритания, в Шотландия и Северна Ирландия социален, економически дъмпинг до границата ви. Няма вариант за добър Брексит. Няма добър резултат. Независимо от положените ви усилия, аз не мога да приема резолюцията. Според мен няма да има успех процедурата заради преговарящите се. Трябва ни повече време, за да се обърне крайния резултат от Брексит. Моля да ни дадете това време. Приключихте ли, пита председателката, обръщайки се към групата на британските депутати от е, партията за изхода. Кой, кой, кой, кой говори, пита председателката, не се чува, извън микрофона е. Вижте, аз управлявам тук, съжалявам, не може да правите. Да, благодаря ви. Господин Бек, три минути. Уважаема госпожо председател, Великобритания е изправена пред хауза предполагат британските медии и се подиграват германските медии, подобно на хистерията преди референдума за Брексит. Но все пак о, има заплаха от сериозни последници. Великобритания е третия по големина пазар за износ на Германия и за останалата част от Европейския съюз това е вторият по големина пазар – при един твърд Брексит има заплаха от загуба на десетки хиляди германски работни места, най-вече в автомобилостроенето. Тук трябва да се добави и отпадането на британската нетна вноска от 10 до 12 милиарда евро. Разходите ще засегнат най-вече покорната Германия във всички случаи. Защо Европейския съюз е против развод по взаимно съгласие? Великобритания водеше преговорите съвсем добросъвестно, може би прекалено добросъвестно. Ние приехме всички проначални искания на Европейския съюз в хода на преговорите, правата на европейските граждани и сметката от напускането. Европейския съюз обърка въпроса с предпазния механизъм за ирландската граница. Кой сериозно вярва, че електронните митнически проверки ще доведат до нов терор в Ирландия? Нито дори Мишел Бърне, който се опитва да използва предпазния механизъм, за да запази митническия съюз в Великобритания или пък да наложи референдум. Противно на финансовата и политическата върхушка и противно на всички получени политически коректни мнения, британците гласуваха да напуснат Европейския съюз мнозинство 52% на 48%. Точно мнозинството, с което Европейския парламент прие кандидатурата на председателя на Европейската комисия фон дер Лайен. 17,4 милиона британски граждани гласуваха за Брексит. Най-голямата бройка британци, които някога са гласували за нещо. Мишел Бърние е ловък и интелигентен преговарящ но той се опитва да превърне Великобритания в васална държава и рискува да се стигне до сериозни съкръщения на работни места в Европейския съюз. Или, или. Всеки един от резултатите е неприемлив. За една минута следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Брекситът се характеризира от окопна война между Великобритания и Европейския съюз. И двете страни имат трудности да представят конкретни предложения. Ние посочваме, че преди половин век имахме съвсем друга ситуация. Тогава Обединеното кралство не искаше да бъде член на Европейския съюз. Това беше през 50-те години и то по подобни причини като днес – 1957 година. Тогава Обединеното кралство не искаше митнически съюз по протекционистични причини. Смятаха, че това е усмирителна риза за е, свободната търговия, към която е насочена Великобритания. Вместо това, те искаха създаване на конкуренция и по-скоро ЕФТА, по-скоро една асоциация за свободна търговия, като например със Швеция. И трябва да добавя, че са необходими само малко служители, а не хиляди, както днес в европейските институции. Британските избиратели гласуваха и този избор трябва сега да бъде прият. Политиката трябва да даде резултати. Благодаря. Госпожа Андерсън, минута и половина. Says... Моят ирландски паспорт гласи че всеки, който е роден на остров Ирландия, има право по рождение да се числи към ирландската нация. И ние, ирландците в Северна Ирландия, следователно имаме право на европейско гражданство. И макар и предпазната мрежа да е от съществено значение, за да предотврати втвърдяването на границата и за да опази северноирландската економика, все пак е, ни извеждат от Европейския съюз против волята ни. Ние в Северна Ирландия желаем да останем и както е посочено в резолюцията, следва да се признае лег... легитимността на избора, направен свободно от мнозинството от североирландците, на правото ни на е, самоопределение, както се признава в Белфаското споразумение. В е, изявлението си Европейският съвет заявява, че при е, обединяване евентуално на двете Ирландии всички части на Северна Ирландия ще останат в, в Европейския съюз. Много други, е, в това число Лорд Ашкров по свои данни, изследвания на общественото мнение сочат, че вече се оформя мнозинство в Северна Ирландия в подкрепа на обединението с Република Ирландия и това обществено мнение следва да се зачита. Господин Фараж, две минути, благодаря. Едно нещо е ясно. От Юнкер и Барние Чухме, че уж всички са много близо до някаква сделка на 17 октомври на срещата на върха на Европейския съюз. И двете страни ще се опитат да заявят, че това е тяхна победа. И по този начин ще си припомним, че договореността с или без предпазната мрежа е неизгодна за Великобритания, тъй като оставаме в капана на европейските правила, под настойничеството на Европейския съд и след като сме се отказали от всичко по тази договорност, най-лошото е, че всякакви бъдещи отношения ще зависят от проекта проявената добра воля, от добросъвестността на другата страна. Осланяме се на вас, на вашата милост и аз би казал, че това, което наблюдаваме тази седмица в Европа, далеч не свидетелства за наличието на такава добра воля. Аз, разбира се, имам предвид пискливият министър-председател на Люксембург, чиято цел бе да унижи британския премиер по отвратителен начин и който след това бе посрещнат като герой в Елизейския дворец от Макрон. И, и тук, в крайна краща, от самото начало, от Барне и други се цели е, да ни а, е, а, е, задържат, да остане в митническия съюз. Това е големия страх. Че ще се отървем от митническия съюз и ще станем по-конкурентоспособни и далеч по-богати. Извън Европейския съюз, отколкото вътре в него. Господин Ферховщад Изобщо не ни трябва вашата европейска империя. Единственият начин сега да бъде изпълнен резултат от референдума е с един обикновен, чист и прост британски изход и така да вървим напред. Благодаря. Mr. Gonzalez Pons, one and a half minutes. When I was a young student and когато бях студент и започнах да се занимавам с политика, за мен Великобритания бе пример за демокрация. Вече не е така. Тя е сянка на това, което беше. Заради политици като Найджел Фараш. Днес е най-тежкият час за Великобритания след войната. Парламента е затворил вратите си. Този парламент в последния момент на преговорите е отворен, а британският е затворен. Ето защо всички днес трябва да говорим английски. Тук, защото ние представляваме не само европейските граждани, но и британците. Днес това е британския дом на демокрацията. Националистите днес са превзели Великобритания със своите ограничени възгледи. Ние водихме преговорите максимално добросъвестно. Винаги сме действали добросъвестно. Никога не сме лъгали. Юнкер и Барния са добри преговарящи. Но те са джентълмени също така. Питам се дали сегашния премьер може да каже същото. Ние няма да се противопоставим на искането за удължаване на срока, но искаме да знаем какъв ще е крайният срок и какви са причините, защото няма време за губене. Призовавам министър-председателя да прояви уважение към британския парламент и към демокрацията в Европа, защото Брексит е не просто катастрофа. Председателя прекъсва оратора. Благодаря господин Корбет за две минути. Положението в Великобритания е пълен хаос. Но колегите не трябва да си помислят и за минута, че премиера представлява цялата британска нация. И изобщо не е така. Нито той, нито колегите му тук в залата. Джонсън твърди, че търси сделка, но не е предложил никакъв вариант за обсъждане – а идеите, които се лансират, не са приемливи нито за Европейски, нито за Британския парламент. Така че се движим към вариант Брексит без сделка. Британския парламент обаче прокара закон да се предотврати това, да задължи Джонсън да поиска удължаване на срока, за да не се стигне до Брексит без сделка. Мнозинството в Британския парламент, а сега имаме правителство на младсинството, загуби Джонсън министри, така че всяка една опозиционна партия, Либдем, шотландските националисти, лейбористите, всички искат нов референдум. И при този референдум ще се води кампания за оставане в Европейския съюз. Колегите не трябва да забравят това. Независимо от това колко сте разочаровани от британското правителство и премиера, не забравяйте за британците обществените нагласи се променят. Мисля, че нов референдум би бил оправдан, защото би бил оправдан, казвам, защото Брексит няма абсолютно никаква прилика с това, което твърдят тук в залата по време на кампанията. Казаха, че ще е лесно, а е трудно. Ще се спестят много пари, и те ще пресочат за здравеопазване. Струва ни адски много. Казаха, ще защитат британската економика и заетост. Точно обратното стана. Затова тези, които са гласували против оставането в Европейския съюз, трябва да получат нов шанс да им се чуе гласа, да кажат аз не съм гласувал за това. Моля, дайте ни съответното удължаване, за да се реши проблема. Благодаря. Госпожа Лонг за една минута. Госпожо председател, аз бях избрана от хората на Северна Ирландия, мнозинството от които гласуваха да остане Великобритания на референдума, както в последствие на изборите за партии, които отстояват това. Европейското гражданство е нашата споделена самоличност, обединява всички религиозни и културни общности в Северна Ирландия. Белфаското споразумение се основава на европейски принципи на взаимозависимост и сътрудничество и следва да бъде опазено. Независимо от това, нашето правителство с подкрепата на ДИОП не ни, не ни чува, не се вслушва в нашия глас. А те не представляват мнозинството на Северна Ирландия, било то по британския изход, било то по Белфаското споразумение. Няма добър британски изход, но този без сделка ще бъде катастрофален за Северна Ирландия. Не слушайте онези, които твърдят обратно. Слушайте се в онези, които ежедневно работят през граница. Британският парламент се опитва да избегне това положение – и трябва да се даде време. Да се даде време и на едната и на другата страна. Да се прояви търпение. Британски изход ще засегне всички ни. Важно е, е да го направим добре, а не просто да го направим. Благодаря. Може ли да, да, да помоля всички ви, особено от тази част на залата, ако ще разговаряте помежду си, докато оратор е на микрофона, да го правите по-тихичко, за да не нарушавате реда за всички. Госпожа Скот Като, две минути. От самото начало Брексит опираше до контрола, но вместо да вземе контрола от Европа, Джонсън изгуби контрола над страната. Относно затварянето на парламента имаше про... много протести, което означава, че премьерът не може да се появи публично никъде в Великобритания, както видяхме наскоро и в Люксембург. Сега знаем какво означава вземането обратно на контрола, вземане на контрола от представителите ни в парламента, от държавните служители, от тези, които са за правовата държава. Брексит не даде контрол на хората или на парламента, а на богатите олигарси, които искат да избягват данъците и на големите корпорации, които нарушават законодателството. Е, извинявайте, бихте ли забавили темпото заради устния превод? Ангажиментът за равнопоставеност, за екологични стандарти, правата на заетост са нещо много важни. Не може Великобритания да се превърне в данъчен рай, да върши черната работа на Европа. Милиони граждани загубиха контрол над живота си и се превърнат в разменна монета, която се опитва да запазят семейството си. Дълбоко съжалявам, че парламентът не успя да предвиди запазването на тези права в резолюцията. Отношенията са поставени на сериозно изпитание – но се предприемат действия за защитаване на демокрацията. Основното послание е, че ние искаме удължаване на срок от Европейския съвет, за да може демократичните сили в Великобритания да си възвърнат контрола и да сложат край на политическата криза. Само хората могат да се противопоставят на тиранията на Джонсън. Ние разчитаме на нашите приятели от парламента и съвета да ни дадат време да вземем обратно контрол от олигарсите. Само народния вод може да гарантира, че мнозинството, което сега са за оставане в Европа, може да спре този кошмар. Благодаря за две минути, господин Малисън. Благодаря, господин председател. един исторически ден. Е, преди три години е, мнозинството реши е, да напусне Европейския съюз. От тогава насам политическия елит, както в Великобритания, така и в Европейския съюз, държат британския народ заложник на своите политически интереси. Докато техен дълг е да реализират на практика резултатите от референдума. Някои се опитват да възпрепятстват британския изход. Но следва да им се напомни, че народът е източник на легитимните правомощия на елита, това число на парламентите. Това се забравя. Европейският съюз проповядва пред трети страни, че трябва да се спазва демокрацията и върховенството на закона, но в задния двор на Европейския съюз закона се спазва е, според е, интересите на едни или други. Нещо, което е повече от ясно, е, че политиците правят всичко по силите си да възпрепятстват Великобритания да напусне. Дори ги е, Ферховщад се поздравява, че до сега успяват да задържат Великобритания като заложник. Камерата на общините обаче е, е, очевидно е на мнението на, на останалите в Европейския съюз, понеже възпрепятства министър-председателя е, с е, поведението си в камерата. Е, но отново казвам, Европейският съюз копае собствения си гроб, като пренебрегва гласа на народа. Време е Европейския съюз да се вслуша в народния глас и да зачита суверенитета на нациите е, и да превърне проповедта си в дела. Господин Захрадил, благодаря, господин председател. 6 седмици е, до 31 октомври, ако нищо не се направи до тогава, Великобритания ще напусне без сделка. И все пак мнозина тук в камерата грешат, ако смятат, че е възможна някаква сделка. Има размирници, че е имало размирници, видите ли, в Великобритания, които спират този процес. Нищо подобно. Сделка просто няма, а един проект, отхвърлен три пъти в камерата на общините, на, на общините и неприят от сегашното британско правителство. Значи, е, за тангото са нужни двама, както се казва. За съжаление обаче, ние за сега танцуваме е, сами. И а, е, ние трябва да поискаме от Европейския съвет да възложи мандат на Европейската комисия да прего, предоговори сделката. В противен случай след 6 седмици наистина сделка няма да има с катастрофални последици за нашата економика. Господин Фланаган, миналата. Ние трябва да се съобразим с позицията на хората. На първо място да разберем как работи микрофона. Така или иначе трябва да зачитаме позицията на хората, че британците гласуваха за напускане. Тези, които гласуваха за напускане, трябва да приемат, че това ще доведе до сериозни проблеми за хората от граничните райони. За момента най-доброто решение е предпазния механизъм. Трябва да сме готови обаче и за катастрофа. Ако това се случи, европейската солидарност ще бъде подложена на тест. За момента тя е само на думи. Жан-Клод Юнкер непрекъснато говори за солидарност. Ирландия изнася четвърт милион тона говеждо ежегодно до Европейския съюз. Ако изгубим този пазар, трябва да намерим незабавно други пазари. Кой друг, ако не нашите европейски съседи? Имаме ли възможността? Отговора е да. Ирландия се нуждае от нов пазар. Ние внасяме над 300 000 тона говеждо в Европейския съюз от Меркосур миналата година. Ако се стигне до бе, вариант без делка, новия комисар за търговия Фил Холган трябва да приключи с този внос от Меркосур, ако наистина гледа сериозно на проблема. Госпожа Дот са две минути. Благодаря. Първо, искам да предотвратя категоричното си убеждение, че оттеглянето е най-добрия вариант за всички. винаги съм смятала, че това е в интерес на всички и ще работя за тази цел. Не трябва да се застрасява обаче мястото на Ирландия в Великобритания. Предпазният механизъм застрашава основните принципи. Парламентът е потвърдил многократно, че ще спазва Белфаското споразумение. Тази сутрин председателя Юнкер и господин Барние споменаха за това. Един от основните принципи на това споразумение е взаимно уважение – юнионистите и традиционалистите трябва да бъдат изслушвани равнопоставено. Много важно е взаимното уважение, както бе казано от един от архитектите на Белфаското споразумение. Всяко едно решение трябва да включва и юнионистите защото уважението по Белфаското споразумение трябва да се проявява към двете страни. Нека да бъдем ясни. Писмото, изправено до европейските институции, в което се визира пета точка от резолюцията, не е подписано от нито един член юнионист от Северна Ирландия. Всяка една юнионистка партия, която участвала в европейските партии, направи това с една платформа, като отвърли предпазната мрежа. Според скорошно проучване на мнението 51% от юнистите са против предпазния механизъм. Има демократичен проблем с предпазната мрежа, господин Барние. И вие не можете да си измиете ръцете с този механизъм. Не само в Северна Ирландия имаме много законодателство без контрол и представителство. Председателя прекъсва оратора господин Таяни за минута и половина. Е, да. Аз представлявам Междуинституционалната комисия и да чуя гласа на а, гражданите, европейските граждани в Великобритания и на британците на територията на Европейския съюз. И този парламент всъщност е задължен да даде глас на гражданите. Имаме 600 хиляди италиански граждани, които живеят в Великобритания. Има и много британски граждани, които живеят в Европа. Това е всъщност волята на демокрацията. Гражданите трябва да бъдат защитавани на място и ние трябва да гарантираме това, като преодоляваме различията между институциите. В Комисията по конституционни въпроси ние говорихме за това, що се отнася до Северна Ирландия и е, Република Ирландия. Всъщност това е сега е, основната част от проблема. Какво може да се направи, за да се гарантира мира, което е много важно във връзка с предпазния механизъм. Британските служби наистина също са загрижени и ако имаме гъвкава граница, тогава нашите фирми ще е, могат да се възползват от това. Ние също ще можем да спрем и е, болестта луда крава, ако евентуално избухне. Европейския парламент е задължен да защитава фирмите и гражданите. Господин Бенефей. Една минута. Благодаря, госпожо председател. 31 октомври наближава и министър-председателя Джонсън е, не предлага добра основа за дискусия в Европейския съюз. Сега има опасност за излизане безделка и е, изглежда, че това е предпочитаният вариант на консерваторите, но е, Корбин представи и други инициативи. Е, за да може да бъде блокирана успешно тази перспектива. Италианската демократична партия в този дебат желае да защити 3 милиона европейски граждани, сред които има над 600 хиляди италиански граждани и много италиански фирми с Обединеното кралство винаги се е осъществявало сътрудничество в полза на нашите страни. Ако сега Великобритания по ние можем да удължим срока по член 50, но само като ясен инструмент, който да очертае ясна перспектива, за да се попречи на излизане без дълг. Следващият оратор. Um, Не бих искал да се изкажа в подкрепа на проекто резолюцията и с това да приема от друга страна решението на Великобритания да напусне Европейския съюз, но това носи и задължение за Великобритания, именно да приеме е, че е, през 1989 година в Ирландия бе постигнат огромен демократичен прелом, когато всички от юга и от севера приеха Белфаското споразумение. Да приемем неща, да положим нещата в контекста им, колеги. Ежедневно хората прекосяват тази северноирландска граница. Е, и един британски изход без договореност е, ще повлияе върху тази свобода, върху културни, социални, економически, разбира се, живот. Така че аз не мога да не подкрепя тази резолюция и се обръщам специално към Великобритания. Приемете, че сте длъжни да опазвате Белфаското споразумение. Като се има предвид, че става дума за мирен процес. Приемам това, че Великобритания желая да напусне Съюза. Но Великобритания следва да спази своите задължения, своя дълг по отношение на северобританската, е, североирландската общност. Благодаря, госпожо председател. Колеги, аз представлявам Уелс в Европейския парламент вече 20 години <clears throat> и това за мен е огромна чест и предизвикателство. Но сега сме изправени пред най-тежките предизвикателства до сега – Уестминстър е, разочарова очакванията на Уелс. Е, не се вслуша в гласа на народа. Но погледнете е, отвъд всичко това. През последните месеци аз демонстрирах с хиляди навсякъде в Уелс подкрепа на нашата независимост. И подкрепата за уелската независимост расте. 47% от запитаните днес твърдят, че биха подкрепили независимост на Уелс, ако това би довело до оставането ни в Европейския съюз. В крайна края ще имаме право да определяме собственото си бъдеще, за да преодолеем сегашната криза. Следва отново да поставим въпроса на народа в референдум. Необходимо и време за това. Аз ще работя неуморно и за това, и за бъдещето на Уелс в Европа. Благодаря. Господин Вилимски, една минута. Благодаря. Уважаеми дами и господа, позволете ми да изразя моето неразбиране, че двама от големите преговарящи на Европейския съюз но и на Обединеното кралство, които твърдят, че имат голямо влияние в западния свят, не са в състояние да последват едно пряко демократично решение на народа. Погледнете как изглеждат нещата тук в парламента. Два големи лагера. Едните казват Брекситът е нещо добро, другите казват, че Брекситът е нещо лошо. Аз мисля, че няма никакво значение какво казвате вие. Няма значение какво казвам аз. Единственото важно е какво смята мнозинството от британското население. И това е наше свещено задължение да проявим респект пред едно мнозинство на британското население, което взе е, ясно решение. Така че използвате времето до 31 октомври да постигнете резултат, да направите крачки един към друг и това да бъде професионален подход. Престанете с този театър. Благодаря. For one minute, Mr. Bourgeois. Господин Буржуа, благодаря, eh, госпожо председател. Ние не сме в групата за управляване на процеса по Брексит. Това не е супер демократично за парламента, но и ние бихме приели тази резолюция, защото смятаме, че трябва да се направи всичко, за да се стигне до сделка. Но дил, без сделка, това не е решение. Ние ще продължим да сътрудничим конструктивно за постигане на гъвкавост по отношение на предпазния механизъм и проява на респект пред целостта на вътрешния пазар и бъдещите гаранции. Що се отнася до тези бъдещи гаранции, господин Барние правилно каза, че става дума за повече от търговия. Става дума за отбрана и сигурност, става дума за изследователска дейност, университетско сътрудничество. Това са важни неща. глобализацията. Малко от нашите е, предприятия, ориентирани към износа, имат повече от 49 е, служители. Лесно е човек да се преструва, че Брексит опира до лудите британци. Всъщност Брексит е провал на неолибералната идеология, залегнала в европейските институции благодарение на договорите от Лисабон и Ница. Брексит опира до приватизацията, подкопаването на публичните услуги, нещо, което съществува в редица държави, членки на Европейски съюз. Нека да не лъжем. Става въпрос за демокрацията. Великобритания може би ще се справи много добре в демокрацията, само че не и Европейския съюз. Не ми пука за върхушката в Великобритания, която се му изяжда, но ирландците трябва да живеят достоен живот, не трябва да има твърда граница, трябва да зачитаме правата на човека, да не ги поставим в жертва. Хората тук вярват в солидарност, в една социално справедлива и мирна Европа. Трябва да загърбим ролята, която изпълнява Европейския съюз, да загърбим неолиберализма. Благодаря господин Догна за една минута. Днес много чувахме за плана Хофштад за изграждане на Европейска империя. Той сравни Борис Джонсън с госпожа Даутфайер. Ферхофштадт е Дарт Вейдер на Европа. А това място е звездата на смъртта. Националните демокрации умират. Аз представлявам 17,4 милиона, които ще отвърнат на удара на империята. Моите предци са се борили на европейска почва срещу фашизма. Днес сме тук да освободим Великобритания от Европейския съюз. През последните три години, независимо, че сме платили 1 милиарда евро годишно за членство, гледат на нас пренебрежително. Ако ще играем матч с вас, господин Барние, матчът ще е уреден. Днес би трябвало да гласуваме и да обявим Брексит за едно жалко събитие. Аз нищо не съжалявам обаче. Ще напуснем Европейския съюз без никакво, без капчица съжаление. Господин Кели, минута и половина. Uh, след време историците могат да опишат е, е, Брексит като е, невероятното надсупване на въпросния Халк, на въпросния Джонсън и неговите съюзници. Устремили се към 31 октомври да скочат в небитието, в неизвестното, независимо от последиците за всички останали. И по тая причина ние в Ирландия сме безкрайно благодарни на всички вас от 26-те за вашата солидарност, изразена така красноречиво тук днес от господин Юнкер и господин Барние. Господин Юнкер казва, солидарни сме с най-засегнатите и сме готови единно да работим за една цел. По-ясно от това здраве му кажи. Господин Барние категорично обоснова необходимостта от предпазната мрежа. А има и друга последица от британския изход. Именно след Белфаското споразумение отношенията между е, е, Република е, Ирландия и Великобритания станаха по-тесни, по-дружелюбни, е, стигнаха кулминационната си точка с посещението на нейно величество кралицата преди две години. Сега отново се насажда е, подозрение, е, взаимно недоверие и, и напрежение. И а, аз съм окоръжен от чутото днес тук, ако Великобритания поиска продължаване на срока, а, тази молба ще бъде удовлетворена. И остава е, господин Джонсън да ги предложи тези много и много изобилни решения, както той твърди, альтернативни на е, е, предпазната мрежа. Вероятно е време ние да си вземем обратно контрола из ръцете на тези безотговорни политици. Благодаря, госпожа Барли, една минута. Благодаря, госпожа председател, като е, е, гражданка с двойно гражданство, е, германско и британско, британския изход е особено емоционално натоварен въпрос за мен и разбира се въпроса за така наречената предпазна мрежа. Никой обаче не говори, че тя е само временно решение. Временно решение докато се подпише окончателното споразумение. Защо е такъв проблем? Защото очевидно няма взаимно доверие. И това се вижда и днес тук Европейския съюз желая да се гарантира границата между Ирландия и Северна Ирландия. И тук не става дума само за интересите на Великобритания. Става дума за интересите на Ирландия и Ирландия, разбира се, има право да отстоява своите интереси, понеже остава в Европейския съюз. Какво да направим? Точно обратното мисля на това, което някои в Великобритания и тук правят, а именно да се говори все по-агресивно, все по-войнолюбиви метафори, да се, да се употребяват в речта. И знаете, аз съм и германски, и британски граждани, знам за какво говоря. Би трябвало да мислим за мира. Госпожа Лоза, благодаря на Жан-Клод Юнкер и Мишел Барие, че дойдоха в парламента. Парламент, който има привилегията да ви слуша, да а, дебатирате по Брексита, защото никой не смята да прекъсне нашата работа. Ние трябва да възприемем нашата отговорност. Ние никога нямаме предразсъдъци по отношение на е, остров Ирландия за връщане на насилието там. Ние искаме интегритет и солидност на Европейския съюз. Ние никога няма да потъпчем правата на гражданите и интересите на Европейския съюз. Нашия парламент е, трябва да изрази това, което иска. Нашето поведение винаги е продиктувано от приятелство и респект към британския народ но ние искаме да разберем какво иска британското правителство. Те искат ли ново отлагане на Брексита? Има ли основания за това? Британското правителство не ни казва нито кога, нито как или пък в каква посока ще напусне Европейския съюз. Тази ситуация не може да продължава. Ние трябва да знаем дали Обединеното кралство проявява същия респект като нас към тях и трябва да си кажем истината истината в очите. Господин Каф. Вчера господин Берния говори за крехкия мир. Той спомена, че се е срещна с жени в Ирландия, които пресичат границата всеки ден заради работата им. Те казват, че не иска да се започва от самото начало. Призовавам Джонсън и Фараш да отидат на границата, да изслушат разказите на хората, които са много прочувствени и истински. В Северна Ирландия напрежението винаги битува. Насилието никога не е далеч. Винсен Мартин и Кен Бели имат пряк опит с всичко това. Нека Великобритания да напу да напусне предпазния механизъм, когато иска, но нека да зададем първо въпроса на Северна Ирландия. Нека хората там да вземат решение. Един поет е написал да вярваме в чудесата, че можем да стигнем до брега. Ние не трябва да вярваме в чудеса, но не трябва да губим надеждата, че може да бъде намерено решение. Благодаря, господин Къв. Поздравявам ви за избора на поет и за цитата. Следващия оратор за една минута господин Риналди. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Аз е, слушам колегите в пленарна зала и виждам, че има голяма загриженост за това, че референдума в Обединеното кралство ще бъде повторен и след това резултатът от него ще покаже, че демокрацията демо... функционира по друг начин. Когато беше избрана Урсула фон дер Лайен, тя беше избрана само с 9 гласа повече и никой не е пов... иска да се повтори референдума. Искам да припомня, че тук стоките и услугите от Обединеното кралство ще бъдат е, възприяти. На кого ще продаваме нашите автомобили? Те са е, не получател на нашите продукти. Ние трябва да се опитваме да бъдем заедно и да мислим положително. Когато беше подкрепена банковата система, тогава имаше и нощни заседания и веднага в даден момент се намираше решение. Но при Обединеното кралство питаме защо не намираме решение. Ораторът не ползва микрофон в момента. Извинете. Господин Джабар. Госпожо председател, все по-ясно очертаващата се перспектива за излизане на Великобритания от Съюза безделка, така наречен твърд Брексит, застрашава интересите на всички за европа това развитие на ситуацията би означавало затруднен внос и износ на стоки в посока великобритания за самото обединено кралство икономическа несигурност и заплаха за мира в северна ирландия обединеното кралство ще напусне европейския съюз но няма да напусне европа. страната ще остане един от най големите икономически партньори и сигурен съюзник в нато. партньорството в сферата на сигурността е особено важно за тези от нас които ще останат в съюза. необходимо е да се намери решение на проблема с границата с ирландия което да задоволява настоящите възражения на обединеното кралство по въпроса. лидерите на европейския съюз трябва да разберат че в настоящия си вид решението за ирландската граница предложено от господин барние би застрашило конституционната цялост на обединеното кралство и е неприемливо и е неприемливо за британските ни партньори. можем да очакваме бързо и ефективно решение на кризата около излизането на великобритания от съюза единствено след постигането на съгласие по този въпрос. в противен случай ще допринесем за излагането на риск не само на икономическото развитие на европа но и нейната сигурност. наред с това можем да загубим доверието на един от най важните си партньори. благодаря за вниманието. Госпожа Родрикс, има думата за една минута. Благодаря госпожо председател. За нас Брекситът е преходна фаза и изобщо не ни харесва. Сценария с границата за нас е катастрофален. Това всъщност е заплаха и за Испания. 28 000 души прекосяват тази граница, между 13 и 15 000 работят в пограничните райони. Ние не знаем как може да се избегне отрицателното въздействие на всичко това, това, че работниците не получават е, възнаграждения или пенсии и ще има забавяне в доставки на храни, на медикаменти, също така ще се пречи на туризма, на износа и това, което посочва Джонсън сега с е, по-скоро което направи сега да суспендира парламента, това е истинска катастрофа. Ако сега всички поемат своята отговорност, мисля, че ще спрем тази ситуация. Ще ви помоля да забавите темпото, за да се улесни устния превод господин Форман за една минута. Госпожо председател, уважаеми евродепутати, това е първото ми изказване в пленарна зала и надявам се и последното. Когато влязах за първи път в тази сграда, видях големи табла – където се бе изписано честни и справедливи избори. Какъв е смисъла от тях, ако не се зачита резултата? Какъв е смисъла от тях, ако губещите отказват да приемат поражението? Какъв е смисъла от свободни и справедливи избори, ако се компрометира свободата и справедливостта? Защото някой знае по-добре. Какъв е смисъла когато парламента да е фар за потиснатите хора, когато отказва да приеме резултата. Борис Джонсън ще е принуден да иска удължаване на срока за Брексит. Ако Европейския съюз наистина вярва в демокрацията, трябва да отхвърли това искане. Мисля, че трябва да проявите разбиране към британците. Извинявам се, казва председателя, но прекъсвам първото ви изказване. Превишихте времето си за една минута и половина, господин Белами. Зад гласовете тази сутрин се крият ясни реалности и рискове този избор на британския народ трябва да бъде респектиран. Нашия диалог няма да бъде полезен, ако става дума само за политическия живот в Великобритания. И както вие, господа преговарящи, припомнихте, ние трябва да останем бдителни по отношение на запазването на интересите на всички граждани. Ако Великобритания излезе без делка, всички ние ще станем по-уязвими предвид е, заплахите за нашата сигурност и отбрана. Сътрудничеството с нашите британски съседи е, е изключително важно за нас, за нашата отбрана, за нашата полиция и армия. Трябва да намерим най-ефикасните средства, за да се пазим от терористична заплаха и да защитим е, стратегическите си интереси. Всичко това става дума в, се случва в труден контекст и аз искам да посоча, че е, за страните, които са близо до Великобритания, този, това излизане безделка наистина ще бъде трудно и е, всъщност е, наистина ще има трудности при управление на границите. Този економическа катастрофа ще засегне и е, рибарството, защото е, това е, се отнася до британските води и до наши води. Ще бъдем засегнати всички. Хиляди хора трябва да осъзнаят, че трябва да бъдем отговорни и е, трябва да водим е, дебат е, и е, да подготвим е, едно споразумение, скъпи Мишел, за да продължим да работим в същата насока. Благодаря. Госпожа Гион, за една минута. Е, предвид различните варианти за напускане на, Британ... на Великобритания от Европейския съюз, позицията на Европейския парламент е, е, е все така не особено ясна. Европейците желаят организиран изход с зачитане на правата на Ирландия, на правата на гражданите от едната и от другата страна на този процес, запазване на различните финансови ангажименти. Ясна е също така и позицията ни, е, що се отнася до варианта, ако междувременно бъдат произведени избори. Сега очакваме с нетърпение премьер-министъра на Великобритания да се окаже на висотата на своята отговорност и да направи своите предложения ние с а, а, прискърбие, <laughs> впрочем да споделим, че наблюдаваме мълчанието през последните три години на Дейвид Камерън, който едва сега намери смелост до себе си да а, каже какво мисли по въпрос. Повече от 150 хиляди испански граждани живеят, пребивават в Великобритания, 300 хиляди британци в Испания и така наречения чист и прост британски изход е твърде мръсен, господин Фараш. Положението е драматично. Миналата седмица бях в Великобритания, разговарях с испански граждани, пребиваващи там. Те са притеснени от така наречения уседнал статут не получават никакви права тези хора, а господин Джонсън и господин Фараш все така се стремят към отпадане от Съюза без сделка. Граждани, които в продължение на десетилетия пребивават в Великобритания, не са сигурни сега в правата си. Европейския съюз прави необходимото да защити е, гражданите на Великобритания, както и своите граждани. Великобритания е, не отвръща със същото. И ние трябва категорично да дадем отпор на британското отегляне без договореност. Госпожа Райтке. Нека си го кажем честно, колеги. Мнозина са уморени, изтощени и искат да се премине по-нататък. Те смятат, че ако не се удължи срока, можем да си вършим другата работа и да преодолеем тази умора от последните години и месеци. Но да не допускаме грешка, ако не дадем отсрочка, ако има Брексит без сделка, кошмарът няма да приключи изобщо. Въпросът за границата между Ирландия и Северландия няма да бъде решен. Бюджетните проблеми няма да бъдат решени а също и въпросът с европейските и британските граждани, тяхното бъдеще няма да бъде решен. Колеги, сега не е момента за късоклетство, сега е момент за солидарност. Солидарност с стотиците хиляди британци, които демонстрират и ни призовават, разчитат на нас да дадем отсрочка, да дадем време да се излезе от патовата ситуация и да се намери решение на цялата тази бъркотия. I think you get the prize for sticking exactly. Получавате награда, че спазихте точно времето. Браво! Следващия оратор, господин Краснодепски, за една минута. Благодаря, госпожо председател. И слушах дебата до сега и си задавам въпроса какви изводи могат да бъдат направени от него. И сега искам да представя моя извод. Ние трябва да се настроим на лош сценарий липса на споразумение, някой не иска да приема това. Това обаче е сценария, който ни очаква. Искам да посоча едно отговорността в този исторически момент, изправени пред една катастрофа, чието измерения не можем да видим. И тя засяга двете страни. Надявам се, че господин Юнкер и господин Барние знаят много точно това. Мисля, че преговорите трябва да бъдат започнати много бързо отново и да се проведат, за да се избегнат тези лоши последици. Отлагане на проблема в вечността също ще доведе до несигурност и хаос. Така че ви моля да предприемете необходимите стъпки. Благодаря за минута и половина. Господин Ранжал. Благодаря, госпожо председател. Очевидно е, че не искаме излизането на Обединеното кралство и дори да съжаляваме това, пак проявяваме респект към избора на британския народ. Е, всички е, изказвания бяха направени в духа на сътрудничество и добросъвестно, за да може да се намери добро решение за двете страни. Сега ние показваме готовност за преговарящите за господин Барние да получи нашата подкрепа. И ако при дадена възможност някой не зачита британската позиция или техните институции, това би било жалко. Ние обаче сме открити към това да прегледаме, да проучим техните предложения, ако бъдат представени такива. Повярвайте ни, ние искаме да облегчим вашия живот, обаче очакваме взаимност. Моля, време е вече. Министър-председателя Джонсън да бъде поставен под натиск. Не трябва да се цитират тук американски супергерои, за да се подкрепи британското правителство. Има по-добри сили. Господин Джонсън, е, наистина ли смята, че това, което ни е необходимо сега, изисква е, способностите на комикс е, герой или на Хари Потър? Така че много ви моля, Забравете хора. Съжалявам, трябва, трябва да ви прекъсна. Трябва да, да се да, държа е, е, равноправно към всеки господин Ражел. А прочем, ако приемете реплика от господин Хапиб, отново ще получите думата. Добре, 30 секунди за репликата и 30 секунди за отговора. Господин Хабиб. В продължение на три години чуваме, че Европейския съюз се основавал на правила. Господин Ранжел, казва, че Европейския съюз е готов да договори ново споразумение, някакво изменение на предпазната мрежа. Но нека припомня тук на камерата, че по волята на Европейския съюз удължил крайния срок до 31 октомври не е възможно да се предоговори. 12-та клауза от решението председателката прекъсва. Няма да ви моля да отговаряте, господин Ражел, понеже въпросът започна да се задава след 30-та секунда, останалото бе изявление. Е, така че преминаваме нататък. Господин Санчес. Благодаря, госпожо председател. Обединеното кралство сега се намира в хаос. Ще бъде в хаос, ако се стигне до Брексит без делка, защото политическите ръководители там показаха безотговорност. Гражданите не могат да практикуват своята демокрация. Това е исторически момент и ще бъде прецедент за всички европейски граждани. Нашата позиция е съвсем ясна, като се има предвид е, резолюцията, която ще бъде поставена днес на гласуване, не на Брексит безделка, да на Брексит с поразумение. Така е, желаят всички, по това не може да се преговаря. Трябва да бъдат защитени гражданите, правата на гражданите да бъдат гарантирани и също предпазен механизъм, за да няма твърда граница между Северна Ирландия и Република Ирландия и да се защити целостта на вътрешния пазар. Искам сега да апелирам към отговорността на британското правителство за да се спазят тези принципи. Нямаме повече време. Благодаря. Госпожа Уважаема госпожо председател, колеги, сценария Брексит без сделка е съвсем реален. Всички сме съгласни, че твърдия Брексит ще има катастрофални последици, най-вече за ирландците и задгранични територии на Великобритания. Да не забравяме и за самото Обединено кралство работи работата по успешните мерки. Тя е в пълен разгар. Приветствам предложението на комисията да подпомага малките и средни предприятия. Това трябва да се върши с широк замах, но искам да поздравя колегите от Британския парламент за това, че поставиха на място премиера. Това не дава възможност надежди за организирано оттегляне или даже за втори шанс да останат британците част от Европейския съюз. Всички трябва да се възползваме от тази възможност и Бог да пази Великобритания. Minute, Господин Бито има думата за една минута. Госпожо председател, скъпи колеги, хипотезата за излизане без е, сделка не е отстранена. И това ще има големи последици за селското стопанство и рибарството. И е, тук е направена много лоша оценка, почти никаква. Също така млекопроизводство, е, месопроизводство, всичко това ще бъде засегнато. Брекситът е, може да ни тласне към прецедент на криза и ние ще бъдем в мъглата без компас. И е, също така е, испанския износ на месо ще бъде застрашен, както посочи колегата е, Фланаган. Господин Фил Хоган посочи тази сума от 50 милиона евро, за да бъде намален този шок. И грижите на господин Хогър са легитимни. Европейския съюз трябва да представи мащаби глобален проект, за да подпомогне всички европейски земеделски стопани, засегнати от Брексит. Госпожа Върценова за една минута. с ним смирят и Съвсем скоро, е, по-малко от половин месец остава до британския изход. И а, ние трябва да се примирим по някакъв начин, макар и да не го желаем. А тук мнозина предпочитат пряката демокрация. Референдумът следователно е най- най-чистата форма на демокрация и резултатите от един референдум следва да бъдат зачетени. Европейската комисия и съветът е, би следвало да се възползват от оставащото време, за да спрат е, е, британското отегляне без сделка, е, така наречения твърд Брексит, който би бил неблагоприятен и за едната и за другата страна. За да се стигне до необходимата сделка, разбира се, тя трябва да бъде приемлива и за двете страни и е ясно от сега, че Великобритания не приема сделката, значи тя трябва да бъде променена. Госпожа Деланге за минута и половина. Благодаря, госпожа председател. Както знаете, е, е, причината на времето да се захвана с политика е, бе така наречената луда крава, въпросната болест и по-скоро шапът, извинете. така или иначе, заболяванията не знаят граници. стотици хиляди, дори милиони животни бяха умъртвени за, предотвратяване на, на заразата. Лондон тогава обаче не се вслуша. Не пожела правителството в Лондон да промени политиката на отказ от вакцинация. И беше необходима волята на този парламент и желанието му да работи в сътрудничество с части от Великобритания. 20 години по-късно проевропейски членове на консервативната партия са изключени от собствената си партия, от хора, които дори не ги е еня да се включат в днешния дебат. И за пореден път този парламент се нагърва да представлява интересите и на европейските, и на британските граждани. И за разлика от мнозинството, повтарям мнозинството, на гражданите в Великобритания, парламентът тук не желае оттегляне без сделка. Ние, разбира се, няма да приемем отказ от нашите високи стандарти и за хранителните продукти, и за земеделието, и за финансите. Питайте вашите собствени земеделски стопани, те ще ви отговорят защо. Госпожа Компуле, Компула Нанти за една минута. Британците си остават сред нас, ще живеем заедно с тях, независимо дали са членове на Европейския съюз. Ние, представителите на различните държави членки, сме готови да сътрудничим тясно с нашите колеги тук и гледаме сериозно на въпроса. Парламентаризма трябва да бъде опазен. Той е основна демократична ценност. В парламента се срещат различни идеи, се търси общ подход. В западната демокрация правителството представлява волята на парламента. Британския парламент прокара закони в двете камари, с който трябва да се съобрази. Само, че Джонсън се опитва да иземе контрол от парламента от британците. Британското ръководство все още флиртува с идеята за Брексит без сделка. Европейски съюз трябва да запази своето спокойствие, здрав разум – не може да вземем решение от името на британците, но ще дадем време, ако искат да разчистят бъркотията. Госпожа Харанцова за една минута. Благодаря, госпожо председател. Няма да повтарям казаното. Мнозинството тук са против Брексит. Някой може би се надява, че изобщо няма да стигне до Брексит. Но не можем да изхвърлим зад порта Великобритания без делка. Това ще е най-лошия вариант. Ето защо комисията трябва да се подготвя дори и за този вариант. И нещо повече, комисията и държавите членки трябва да имат резервен план за европейския бизнес. Той не трябва да потъне заедно с Брексит. Трябва да настояваме да се спазват правата на европейците, на 3 милиона европейци, които живеят на този остров. Те не знаят в каква Великобритания ще се събудят на 1 ноември. Политиката на Брексит ми се струва, че като да гледаме един еднорог. Променят се крайните срокове, нищо Друго не се прави, а времето минава и минава и търпението на Европейския съюз. Благодаря за дамата господин Кушмиок. Благодаря, госпожо председател. Аз искам да се спра на трите основни отрицателни последици от излизането без делка. Първо, несигурност по отношение на правата на гражданите, които ще бъдат засегнати. Техните права трябва да бъдат гарантирани. След това ще има една голяма празнота, една голяма дупка в европейския бюджет – и всъщност тези средства трябва да бъдат намерени от някъде до 2020 година. Това проистича от задълженията. След това проблема с търговията с Великобритания има много голям търговски излишък, около 100 милиарда. Това беше през 17 година и е, ние ще трябва да се върнем към правилата на СТО, да въведем мита отново. Аз мисля, че по тези три причини би било уместно от страна на Европейския съюз да се предприемат стъпки излизането на Великобритания да се базира на политическа декларация и на договор. Благодаря. Господин Нидермайер, минута и половина. Thank you very much, madam. Благодаря ви, госпожо председател. Предполагам всичко, което имаше да се каже за британски изход, вече е казано. Позицията на 27-те на съвета, парламента и комисията е ясна, прозрачна и стабилна. И все пак не би следвало да пропускаме възможността да потърсим съгласие, което би намалило цената на британския изход за всички. За Великобритания и за европейците от континента и ако продължаването на срока би увеличило възможностите за това, то трябва да го приемем. Би следвало също така обаче да се е, е получим от своите приятели от Лондон, да видим как да, да, да подобрим обществените отношения, за да се предпазим от подобна криза каквато се разгаря по-настоящем в Великобритания. Политиците, край на краища, би следвало да помнят, че личният им интерес, доли една изборна победа, е, не е толкова важна, колкото бъдещето на, на, на тяхната е, държава, на, на тяхната страна. Е, и би следвало, помняйки това, да, да градим мостове, да, да преодоляваме различията, да да е, работим за една култура, която дава предпочитание на истината, на, на фактите, да работим с цялото общество, е, с всички негови слоеве, така че е, сегашна тревожна тенденция на предпочитане на лъжата пред истината да не стане необратима. Благодаря. Господин Либерацки, една минута. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, аз изобщо не поставям под въпрос, че Обединеното кралство има право да напусне Европейския съюз, но искам да посоча, политическата отговорност за съдбата на Европа и тази политическа отговорност всъщност е основополагаща за Комисията, съвета и парламента. В Обединеното кралство живеят около 1 милион поляци, които е, искат да защитят е, своя економически интерес. Но тази липса на отговорност е нещо характерно за британското правителство. Британското правителство смята, че Ирландия е проблем, че това не е британски проблем. Те просто искат да запазят предимствата, но не искат да носят общата отговорност. Ние нямаме пред нас от тях представени конструктивни предложения. А тук основно нещо е доверието, така че умолявам британското правителство да се възстанови доверието, защото без него няма да стигнем до добро решение. Благодаря. Господин Килчук, с една минута. Благодаря, госпожо председател. Три години след референдума британските граждани отправят силен сигнал, че Найджел Фараш не е гласа на британското общество. Ежедневно те изразяват силна позиция по въпроса за Брексит. И проевропейски настроените британски представители в зала е доказателство за това. Сега трябва да се да извърши промяна, защото Брексит се използва в интерес на торите без план как да се реализира. С настояването да се отегли предпазната мрежа от спогодбата без да се предложи работещ вариант, британското правителство отказва организиран Брексит. Семейства, техните деца, студенти, всички граждани искат сигурност. Повече от 3 милиона европейски граждани включително от моята държава, живеят в правна несигурност, но има и разочарование, притеснение, безпокойство след референдума. Както виждате, трябва да се сложи край на Брексит. Благодаря, господин Пейтърс, за минута и половина. Госпожо председател, Уважаеми колеги, много неща вече бяха казани в нашата дискусия, но една е ясно, Брекситът ни пред поставя пред голямо предизвикателство и Брексит безделка означава загуба на милиони 200 хиляди работни места в Европейския съюз. Таки, тези работни места са застрашени в Ландрия, ще бъдат застрашени 28 хиляди работни места. Виждаме, че британското правителство не вижда изход от избрания от него път към Брексит. Има хаос и несигурност за всички, за европейските граждани, за фирмите. Бяха представени някои предложения да се ползва средства от е, фондовете за солидарност и е, за адаптиране към глобализацията, също така да бъдат подпомогнати малките и средни предприятия. В точка 14 е посочено съвсем ясно, че ние тук в парламента трябва да работим бързо, за да осигурим подкрепа на малките и средни предприятия, ако се стигне до Брексит без делка. Като приемаме, че все пак можем да го предотвратим. Господин Пицула, за една минута. Благодаря, госпожо председател. От референдума изтекоха три години и междувременно мнозина бяха изненадани от резултата, но по-изненадващо е, че е, е, три години по-късно Великобритания все така не е готова да поеме отговорността си за това решение или е, да се откаже. Е, преговорите са приключили. Благодарим на господин Барния за това. Европейския съюз ясно заявява своята позиция. От другата страна на Ламанша обаче е, политическа безотговорност и то от, от, от страна на, на основателката, на, на люлката на демокрациите в Европа. Днес блафира се, заобикаля се политическата отговорност. Ясно е обаче, че не можем да позволим британския изход да застраши Европейския съюз и всичко, което е постигнал той. Господин Билчик, минута и половина. Госпожо председател, уважаеми колеги, европейските граждани са е, основа на, на целият демократичен процес, е, е, на, на целия парламент и ние трябва да се грижим за техните права и интереси, да, да ги предпазваме от отрицателните последици в случая от британския изход. И аз съм удовлетворен, че проекто резолюцията за пореден път отстоява единството помежду ни в интерес на всички тези цели единство на, на големите и малките, гражданите на големите и малките, пребиваващи на британска територия. Единно трябва да призоваваме британското правителство да осигури уседналия статут на всички имащи право на това, без каквито и да било административни пречки. Междувременно ние, Европейският съюз, следва единно да посрещнем евентуалните последици от изход без договореност – колкото и да се стремим към сделка, следва да направим необходимото, необходимото единни в интерес на всички наши съграждани. Уважаеми колеги, не бива да забравяме, че единството на 27-те бе в основата на успешно проведените преговори с Лондон и следователно трябва да го пазим и засилваме това единство през оставащите <coughs> дни до британския изход. Благодаря, госпожа Регнер. Благодаря. От три години хардлайнерите по Брексит нямат никаква идея как искат да напуснат Европейския съюз. В този парламент предупреждаваме, че излизането без делка ще засегне всички. Европейския съюз гарантира права на трудещите се, равенство между мъжете и жените, защита на майчинството, е, също така и синдикални права. При един твърд Брексит всички тези гаранции ще отпаднат сред най-големите губещи от е, Брексит безделка ще бъдат жените във Великобритания. Те не са толкова мобилни като мъжете. Много често работят в социални професии, в здравеопазването и много често те получават социални помощи за тях и за техните семейства. По тази причина, докато ние можем да подадем ръка трябва да го направим. Една подадена ръка винаги е нещо по-добро, отколкото саморазрушителното действие на менталитета да става каквото ще. Господин Крицо, за една минута. Брексит е. Благодаря. Трилерът Брексит е като трилера Грексит през 2015. И макар Джонсън да не е от същото политическо семейство, той следва подхода на Ципрас, защото и двамата поставят партийния интерес над националния, и двамата се преструват, че преговарят, а само пътуват между столиците, и двамата се преструват, че не се интересуват от последиците на своите действия и че не смятат, че рискуват нещо но за да отдам заслуженото на Ципрас, в последния момент той направи салто, направи обратен завой, защото бе изправен пред суровата действителност и бе подкрепен от Юнкер. Опасявам се, че Борис Чонсен няма да следва при... добрия пример на Ципрас. Мисля, че трябва да следим какво се случва в британския парламент, с британските граждани и младежи да им отправим следното послание, че ние ги подкрепяме. Благодаря госпожа Шал Демозе за една минута. Благодаря. Обединеното кралство желая да напусне Европейския съюз и аз мисля, има прекъсване в техниката. Наистина, Ужасно е, ако се стигне до твърд Брексит, защото ще има тежки последици, които ще засегнат много хора от двете страни на Ламанша. Това ще струва работни места, това ще затрудни изследователската дейност, студентите и за това моля да отделим повече време за намиране на решение за Брексита, така че да не се стигне до твърд Брексит. И да не бъдат засегнати нашите граждани и нашия стопански живот. Аз съм за това решение да се предвиди повече време за постигане на споразумение. Не трябва да се допуска твърд Брексит, защото той не е полезен за никого. Благодаря. Господин Уолборн, за една минута. Eh, Благодаря може е, да се говори много за Брексит, обаче аз ще се огранича върху две неща. Първо, търговските отношения, защото Великобритания е наш е, силен велико е, външно-търговски партньор. Обаче, искам да посоча и нещо друго, че е, ще се засегнат и много работни места. И естествено всичко това е, ще намали благосъстоянието на нашите граждани. Освен това, е, се радвам, че в резолюцията се съдържат текстове за възможно удължаване на срока. Разбира се, е добре, е, когато се поставят условия за едно удължаване. Мисля обаче, че тези условия трябва да бъдат тълкувани възможно най-щедро, за да можем да получим разбиране от британците. Да, е, независимо какви отношения ще се установят между нас или и Великобритания търговските отношения трябва да бъдат на добро равнище. Благодаря. Благодаря следващият оратор, госпожа Фридсон. Благодаря, госпожо председател. Да, Положението в Великобритания е сериозно. След няколко седмици Брекситът може да означава, че Великобритания напуска Европейския съюз без споразумение, а това ще има отрицателни тежки последици върху интересите на британците, но и върху интересите на Швеция. Ние знаем какви ще бъдат последиците за хората, за предприятията. Те ще бъдат много тежки. В моята страна, например, има 100 хиляди шведски граждани, всъщност, които живеят в Великобритания и те всеки ден са загрижени за своето бъдеще. За британците също се очертава несигурно бъдеще. Резолюцията на Европейския парламент е добре балансирана и се посочва какви са нашите важни изисквания за напускането на Европейския съюз. Това означава споразумение, това означава откритост, по отношение на политическата декларация. Искам да приканя Борис Джонсън към отговорност. Благодаря. Господин Макалистър за една минута. Yes, Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, Съгласен съм с много от това, което казаха колегите сутринта, но искам да добавя още един аспект на Брексит без седалка от политически гледна точка. Бърния говори за политическата декларация. Да, тя договаря широки бъдещи взаимоотношения с свободна търговия, полицейско и съдебно сътрудничество, външна политика, сигурност и отбрана – ако няма сделка, Великобритания вече не може да сътрудничи в съществуващите проекти за Европейска военна агенция и проекти по механизма за постоянно структурирано сътрудничество. Трудно ще може да участват компании в проекти по Европейския фонд за отбрана. Това са допълнителни аргументи, колеги от крайната десница, да се избегне вариант с Брексит без сделка. Искам да приветствам предложението за резолюция и да благодаря на колегите от ръководната група по въпросите на Брексит за добрата работа. Благодаря, господин Данс, за една минута. Благодаря, госпожа председател. Да сме наясно, кой е виновен за цялата тази каша? Започваш с невъзможни обещания да се запазят съществуващите търговски отношения с Европа, обаче да се откажеш от всичко останало. След това да преговаряш от позиция на силата, независимо, че напускаш най-големия економически блок в света. След това обявяваш всички противници на тази нелепост за предатели и завяваш, че британските граждани е, били гласували за дефицит на лекарства и хранителни продукти. Страната, която аз обичам, е по-добра от Борис Джонсън, по-добра е от тези. Господин Барне, вие желаете да вървим напред, всички желаем да вървим напред, на всички ни е дошло до гуша. Всичко това разбирам го, обаче а, а, нека не се залъгваме, че споразумението за отегляне а, а, би било осъществимо без подкрепа на обществеността. Дайте ни време, дайте ни време и, и, и възможност а, наистина устойчиво да постигнем напредък. Благодаря. Господин Сикорски има думата една минута. Благодаря, госпожо председател. Първо бих искал да поздравя господин Барния за професионализма, с който води преговорите. Инициаторите на британския е, изход смятат, че е, е, ще напуснат един труп. Междувременно трупът се оказва доста жив. Толкова по-добре. И все пак стигаме до момент, <coughs> в който а, трябва да примирим непримиримите позиции. Нито едната, нито другата страна не желае да се установи твърда граница на остров Ирландия и значи дали ще наричаме буфер, предпазна мрежа или бекстоп, ще трябва да се измисли нещо подобно. Надявам се политическия процес в Великобритания да се окаже на висотата на това изискване. Британските националисти <coughs> приветстват изход без сделка. Собственото ви правителство твърди, че това би било бедствие. Една молба имам само към господин Фараш и неговите съучастници. А ако постигнете своето, а и британското правителство се окаже право в оценката си за бедствените последици от изход безделка. Не обвинявайте нас за тези последици. Подкрепям проекто резолюцията. Благодаря. Благодаря ви, колеги, за това, че ми съдействате да спазваме времевия регламент. Благодаря ви, но аз мога да се справя и сама. Господин Руиз Девеза има една минута. Благодаря, госпожо председател преди близо 70 години, европейците решихме да създадем нашия политически съюз, защото според нас това бе най-добрият начин да се запази мира в Европа и да се преодолеят трансграничните предизвикателства, като климатични промени и така нататък. През 2016, за съжаление, при референдума за Брексит, едно малко мнозинство в Великобритания гласува за напускане на ЕСА. На времето бе казано, че има екзистенциална криза на Европейския съюз. А сега, три години по-късно, виждаме, че екзистенциалната криза всъщност е в Великобритания. Съюзът е по-силен от всяко, както казаха и други. А сега въпросът е Борис Джонсън. Готов ли е да изпълни правните задължения, проистичащи от закона, прият от Камарата на общините? Надявам се, че е така, защото Брексит без делка би бил пълна катастрофа. Благодаря. Благодаря за една минута, господин Фиджералд. Госпожа Фиджералд. Това, което много мнозина забравят, други пренебрегват, е, че като изключим високопарните изказвания, жени, деца, мъже са изправени пред заплаха. Тяхната прехрана и семейства са изправени пред заплаха. Този Европейски съюз, тази демокрация е ясно от първия ден, че ще направи всичко възможно с или без делка да избегне необходимостта от граница и да запази мирния процес. Този мирен процес е уреден в международен договор, не забравяйте, и по него има гарантии – Допълнителните предложения на одобрение ще бъдат приветствани и проучени от комисията, но парламента няма да приеме спогодба за оттегляне на Великобритания, която не съдържа гаранциите по предпазния механизъм. по настоящен този предпазен механизъм е единственото решение, което избягва физическа граница. Както Джон Хю казва в Уестминстър и тук в парламента, когато хората са разделени, единственото решение е споразумението. А сега спонтанни изказвания. Колеги, 19 са се записали в списък. Ще се опитам да има повече от 5 изказвания. Сигурно ще има разочаровани. Госпожа Шойдерова за една минута. Колегове, Виме всички, че... Благодаря ви, госпожо председател. Колеги, ние всички знаем, че британския изход ще отслаби Европейския съюз, така както и Великобритания. И аз наистина не мога да разбера, господин Фараш, как може да твърди, че Великобритания ще да бъде по-силна. По отношение на по-малките европейски държави, може би, но едва ли по отношение на Китай, САЩ или Русия. Просто няма да стане. Позицията на Великобритания ще отслабнат. Аз много съжалявам, че така мислите. Е, когато британските граждани са вземали своето решение, аз съм сигурна, те не са гласували за сегашния хаос, за катастрофалното отпадане от Европейския съюз, което ги поставя в крайно неизгодна, несигурна позиция. Дори и да излезете без делка, пак ще трябва да дойдете да договаряте с Европейския съюз някаква крайна сделка, договореност за отношенията. Ще трябва да, да спазите финансовата договореност и така нататък. Да, моля ви, само една минута. Госпожа Уорд има думата. Under the Johnson premiership, we are witnessing the... По, при, при премиерството на Джонсън сме свидетели на упадък на приличието и на възход на популизма. Е, това е, е най-недостойния за уважение министър-председател, е, който поставя в неудобно положение цялата си страна. Женомразец, популист, опасен шут, избран с гласовете на по-малко от 2% от нашето население. Безогледно манипулиращ съдбите на хората застрашаващ ни с дефицит на животоспасяващи лекарства, на хранителни продукти, загуба на припитание, на бъдеще за страната. И провеждаш една правителствена политика, която му нашепва на ухото <laughs> личния му консултант Доминик Канингс, Камингс, човек порицан за неуважително отношение към нашия собствен парламент. Председателката прекъсва. Институциите прекъсват ораторката. I'm sorry, but fewer people will get to speak. Съжалявам, но, но наистина е, не мога да ви дам да, да, да, да пресрочвате времето, за да се изкажат колкото се може повече хора. Имам въпрос към комисаря Барния. Не знам дали ще получа възможност да отговори, но чисто и просто, ако няма сделка, можем ли да кажем, че обмена на информация между Европол и полицейските структури в Великобритания ще спре? И т.е. възможностите за организираната престъпност в Великобритания ще станат много по-големи. Госпожа Рова Шонс. Благодаря. Колеги, първо искам да се извиня за поведението на едно младсинство от мои съотечествани тук и в моята държава. Те не представляват проевропейското мнозинство на британците. Брексит е един хаос, създаден от привържениците на напускането на ЕС, защото те така и не успяха да се поразумеят какъв вид Брексит искат. Това е хаос, който покажа опадъка на британската политика. Нуждаем се от народен вод, за да могат британците най-накрая да изберат между напускане и оставане, което е най-добрият вариант последното. Ето защо се нуждаем от повече време. Варианта без делка просто е немислим. Това ще е катастрофално самонараняване Колеги, моля ви да направите всичко възможно, независимо какви са вашите роли, да избегнете подобен резултат, както правим ние в Великобритания, по улиците и в парламента. Господин Търч, за една минута. Yo quería advertir sobre eh, los, los intentos realmente de. Аз искам como el señor Verhofstadt, porque eso podría asustar a otros. Да посоча следното. Европейския съюз е, като че ли се трябва да се реформира, това твърди господин Верховстав. Аз е, изслушах някои от колегите. Не се проявява респект е, спрямо британците и Мисля, че тяхната воля трябва да бъде респектирана. Мисля, че трябва да се намери споразумение. Ще бъде трудно, но ако имаме добра воля, ще успеем да го направим. Искаме да живеем в добро съседство с британците. Това е една от основните причини, поради която не solo la defensa, sino el futuro. No rompamos трябва да действаме, за да гарантираме отбраната на западния свят. И Господин Госмо, за една минута. Sorry, do you want to say something to me? Искате ли да кажете нещо, пита председателката. Отговорът е извън микрофона. Sorry, colleagues, please. You're not on this... Моля, колеги, вие не сте в списъка за изказване. Ако бяхте поискал официално, щяхте да получите думата. Ще ми позволите ли да продължа с воденето на това заседание, за да ни стигне времето? Господин Гласма, ако сте готов за една минута, заповядайте. Да, британците взеха думата и изразиха мнението си в референдума и ние не трябва да осъждаме тяхното мнение, ние трябва да го респектираме. Това е демокрацията. И това, което наблюдаваме сега, е, че няма приятелско решение, но не е наша задача да трябва да се присъединяваме към волята на британския министр-председател и да я следваме по пътя към Брексит безделка. Това ще постави в опасност поразумението от разпети петък, също така правата на гражданите и така нататък. Всичко това обаче ние трябва да го защитим. Европейския парламент отговаря за защитата на европейските граждани. Председателката. Господин Милан Мал за една минута. Се говори за отрицателните последици от е, британския изход, е, които биха били отрицателни и за едната и за другата страна. Но и да вземем отношенията в риболова. Е, дори господин Барния, главен преговарящ, споменава това. Наистина, ако не се стигне до договореност и до преходен период, това ще нанесе непоправима вреда на Великобритания а и на Европейския съюз в областта на риболова. Трябва да се направи най-малко да, да, да се гарантира временен достъп, докато се преговаря. Добре, добре. Знам, че не ви харесва, обръща се ораторът към британските депутати. Но, но е, това са фактите. Е, трябва да се е, постигне договореност, гарантираща взаимно достъп до риболовните зони и това би било в интерес на всички. Моля ви е, да, да, да спрете до тук. Казва председателката, времето ви изтече. Следващият оратор за една минута. Благодаря, госпожо председател. Защитата на всяка страна и средствата за осигуряването на нейната защита са главни атрибути на нейния суверенитет и е, първостепена отговорност на нейното правителство. Ето защо аз съм крайно разтревожен, че правителството Мей е, съглашателства с комисията, след като Великобритания беше гласувала вече да напусне за е, запазването на участието на Великобритания в определени отбранителни структури и под контрола на една безотчетна, безотговорна комисия. И в а, е, а, 104 до, до 106 клауза от политическата декларация. Е, това е недвусмислено казано, както и в части от споразумението за оттегляне. Е, и евродепутатите от Великобритания е, не оказали се на висотата на своя дълг не разбират заплахата, която е надвиснала на Великобритания, ако приеме прекъсват оратора за изтекло време. Следващият госпожа Къртандали. Благодаря, госпожо председател. Тази седмица британския премьер се скри от британците в Люксембург. Той се крие от парламентарния дебат в Уестминстър. Успокоително е, че европейската демокрация е жива и здрава в този парламент и се изразяват най-различни становища с такива, с които съм съгласна или не. Мнозина от тези, които искаха най-бърза сделка, днес призовават за чист Брексит. Няма подобно нещо. Нищо чисто няма да има в тази икономическа и социална катастрофа, която ще бъде породена в Североизточна Британия до Фолклендските острови. Нищо чисто няма да има по отношение на гражданските права, нищо чисто по отношение на пълния хаос в сектора на услугите и така нататък. Британците трябва да решат какво ще се стане с Брексит. Благодаря. Приключваме с спонтанните изказвания. А сега думата получава главния преговарящ. Благодаря, господин председател. Аз мога да бъда кратък, но въпреки всичко ще е, отделя няколко минути. Първо искам да ви благодаря, дами и господа е, депутати, от името на господин Юнкер и на целия екип на преговорите, който аз ръководих е, с удоволствие тези три години. Този дебат е много важен и мисля, че всеки разбира това, въпреки че имаме различни мнения. Сега, как да стигнем до истината три години след референдума? Ние се намираме в един момент на истината в тези преговори. Това е тежък момент и трябва да останем изключително спокойни и да е, проявяваме респект един към друг. Аз ще продължа да работя в този дух. Аз искам да благодаря за всички изказвания. Ние внимателно изслушахме всички, които взеха думата тук, които изразиха е, мнения по темата Ирландия, Северна Ирландия. Всъщност това е най-рисковия въпрос. Аз казах, че това е провокирано от Брексита. След това въпроса за гражданите. Има въпроси, по които ние никога няма да направим отстъпки. Четирите свободи и целостта на вътрешния пазар. Всичко това върви ръка за ръка. Благодаря за вашите изказвания и слушах също всички, които се изказаха в обратен смисъл. Има едно обвинение, на което ще отговоря, за да бъдат нещата ясни веднъж за винаги. Аз искам да кажа на господин Фараш, на господин Мадисън и на останалите, никой, никой, никой не иска да заобиколи избора на мнозинството на британските граждани, които искат да напуснат Европейския съюз. Никой не иска да им открадне Брексита. Никой не иска да задържи против неговата воля, Обединеното кралство в Митническия съюз и във вътрешния пазар. Ваша е отговорността да напуснете. Съжаляваме го. Казали сме го десетки пъти. Наистина съжаляваме за вашия избор. И защо? Защото не виждаме добавена стойност в този избор, но проявяваме респект към него. Мандатът, който беше ми възложен от Европейския съвет е, и парламента, аз е, изпълнявам в комисията на е, председателя Юнкер и след това на госпожа фон дер Лайен. И моята задача е да намерим споразумение. И всъщност това е основното, дами и господа. Трябва да кажем истината тук в парламента и на гражданите за последиците от Брексита. Вие трябва да кажете истината тук. Вие говорите за респект към британските граждани, но е, трябва да има и респект към останалите граждани на Европейския съюз. Всички трябва да знаят истината за Брекситът, всичките последици, които са много по-тежки и много по-многобройни, отколкото вие твърдите. Вие дължите тази истина, вие дължите равносметка. След Брексита вие трябва да се отчетете пред вашите граждани, както и ние пред нашите граждани за последиците от Брексита е, с поразумение, за което работим и очевидно много тежките последици, ако се стигне до Брексит без делка. И това е въпроса на господин Нютан Дун и другите. Е, ние се подготвяме за хипотезата Брексит без делка. Е, има, разбира се, подготовка за въпроси, свързани с сигурността, с Европол. Очевидно, обаче, но дил не е желаната дестинация. Така че ще трябва да възобновим дискусията след това, за да изградим партньорство. Аз е, работя от 3 години с едно основно изискване да казвам винаги и на всеки истината. И истината е съвсем проста да се намери правно решение и е, инструмента за това е споразумение е, не декларация. Искаме да предложим сериозен правен отговор на всички въпроси, които проистичат от е, развода, който вие избрахте Брексит също и в Ирландия, и във всички е, сфери, в рибарството и всички останали сектори. Трябва да се намерят конкретни оперативни решения. И е, всъщност, пак повтарям, конкретни е, оперативни решения. Е, това искам да кажа на Борис Джонсън и неговия екип да предложат альтернативи. Това, което посочи е, господин Юнктер. Ако не са съгласни с бекстопа и с другите теми, то тогава да отговорят на въпросите, които провокираха Брексит. Това е посоката, в която работя. Никой не трябва да се съмнява в нашата решимост. И е, що се отнася до мен, аз. Продължавам да работя със същата отговорност, със същата честност и решимост. Благодаря за вашето внимание. Grazie a Michel Barnier e adesso la parola per la sua replica al Consiglio. Благодаря на Мишел Барние. Сега госпожа Тупорайнен. Госпожо председател, уважаеми депутати, дами и господа, Независимо от сегашната несигурност от страна на Великобритания, трябва да станем отворени за нови идеи, ако бъдат лансирани такива, в съответствие с нашите принципи. Постигането на организирано отегляне на Великобритания трябва да остане наш приоритет до последната минута, с оглед негативните последици от твърд Брексит. До тогава ще трябва да продължим подготовката за всички евентуални възможности, включително и чрез целенасочени мерки на европейско равнище, за да намалим евентуалното отражение върху гражданите и бизнеса. Но, дами и господа, трябва да сме готови и да обмислям възможността за удължаване на срока по член 50, ако получим добре обосновано искане от правителството на Великобритания. Искам да ви припомня, че търпението е благодетел. Ние ще разчитаме на вашето сътрудничество на всички етапи от процедурата. Благодаря ви много за изразените мнения, за бележки и за вниманието, дами и господа. Grazie, signora Ministro. E... Комунико di aver ricevuto due proposte di Благодаря ви, госпожо министър. Получих два проекта за резолюции. В заключение на този дебат разискването по този въпрос приключи. Гласуването ще бъде днес. Сега преминаваме към гласуването. Ще направим пауза от една минута, за да дадем възможност на колегите да вземат местата си в залата. Allora riprendiamo. И така продължаваме заседанието. Групата Идентичност и демокрация ми съобщи някои решения за промени в състава на делегациите. Те ще бъдат включени в протокола от днешното заседание и ще влязат в сила на обявената дата. Започваме гласуването. Доклад Хауърд. Проект за коригиращ бюджет номер 1. Гласуване по електронен път еднократно. Моля, гласувайте. Hanno votato tutti? Всички ли гласуваха? Hanno votato tutti? Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Отново доклад на Джон Хауърд. Проект за коригиращ бюджет номер 2. Давам думата на докладчика за две минути. Заповядайте. Господин председател, най-напред искам да благодаря на докладчиците в Сянка и на секретарията за работата по този въпрос. Ще бъда кратък, но е важно да кажа това за протокола. Този проект на коригиращ бюджет номер 2 е по-различен. Всъщност това е последният елемент от цялата процедура за помирение между парламента и съвета и държавите членки. Споразумението с съвета бе този елемент да се представи преди започването на бюджета 2019. Трябва да се приложат всички съответни програми в Унисен с увеличението на програмите на Съюза Хоризонт 2020 и Еразъм Плюс. Увеличението е 20 милиона за Хоризонт 2020, а Еразъм ще получи 80 милиона. <clears throat> Господин председател, този инвестиционен бюджет отразява нашите усилия като Европейски съюз. Опитваме се чрез този бюджет да постигнем повече като Европейски съюз, отколкото всяка държава членка би постигнала самостоятелно. Благодаря. Благодаря. Гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха край на гласуването? Апрова. Приема се. Доклад Мурешан. Мобилизиране на средства от Фонд Солидарност на Европейския съюз. Еднократно гласуване на целия доклад по електронен път. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Апроват. Приема се. Доклад Хауърд, проект на коригиращ бюджет номер 3, еднократно гласуване на целия текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Апровато. Приема се. Доклад Ронка. Мобилизиране на средства от Европейския фонд еднократно гласуване на целия текст. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Апроват. Приема се. И сега предложенията за резолюции за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Параграф 4, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част гласуваме по електронен път. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Параграф 12. Две части. Първа част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 против, въздържали се, приема се. Съображение Д, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Съображение К, оригинален текст за, против, въздържали се, приема се. Съображение Н, за, против, въздържали се, приема се. Гласуваме резолюцията като цяло по електронен път. Моля, гласувайте. Кюша. Край на гласуването. Апровато. Приема се. С много голямо мнозинство. Allora, in attesa delle dichiarazioni di voto... И за няколко минути прекъсвам заседанието. Колеги. Колеги, продължаваме заседанието с обяснение на ВОД. Моля колегите, които не възнамеряват да участват в обсъжданията, колкото е възможно по-тихо да се оттеглят от залата, за да не смущават работата ни. Скъпи колеги, трябва да продължим работата си с декларациите. Много ви моля. Моля всички, които не възнамеряват да участват, тихо да излязат от залата в знак на уважение към колегите. Скъпи колеги, най-любезно ви моля още веднъж да напуснете пленарната зала тихо, ако не възнамерявате да участвате в обяснението на вод. Много ви благодаря. Procediamo con le dichiarazioni di voto. Продължаваме с обясненията на ВОД. По предложението за резолюция за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз давам а, думата на Кирстен Дарлинг. Една минута, заповядайте. La collega Kirsten Darling rinuncia. Колегата Киртен Дарлинг се отказва, за това, колегата Вондра има думата. Заповядайте. Well, колега Вондра. Колега Вондра. Микрофонът като че ли не работи. Дали ме чувате, пита ораторът. Благодаря. Аз гласувах по тази резолюция с против. Аз считам, че следва да имаме предвид бъдещите ни отношения и не бива да пораждаме конфликт. Ние трябва да укрепим позициите на британският парламент. Вече беше на три пъти отхвърлено предложеното споразумение. Спомням си, когато ние се отделяхме в, е, че, от Чехословакия. Беше проявена е, щедрост. И ако беше направено същото от страна на Европейския парламент, е, щеше да се стигне до неприятна раздяла в Чехословакия. Това ли търсим? Благодаря ви много. Давам думата на госпожа Шойдрова за една минута. Благодаря. Уважаеми колеги, аз съм от същата страна, както и колегата Вондра. Въпреки това аз подкрепих резолюцията и то именно защото уважавам резолюцията на Британския парламент, който, която казва, че Обединеното кралство не бива да напусне Европейския съюз без споразумение. Затова смятам, че ние реагираме по правилния начин, когато предлагаме възможност за реакция в случай, че споразумението не е подписано. Ние не налагаме нищо, но това е в крайна сметка едно споразумение, което ще бъде подписано от министър-председателя. Обединеното кралство може да направи промени, но министър-председателя на Великобритания не предложи промени. Ние показахме голем, голямо търпение, ние сме съгласни на промени, ако Обединеното кралство иска такива промени. Благодаря уважаеми колеги, госпожа Порит. Um, Работи микрофонът. Гласувах за резолюцията днес, не защото искам да се изпълни е, споразумението за оттеглянето, защото всяко оттегляне е, ще бъде разрушително за всички, но защото в текста се допуска възможността за удължаване на срока, за да се избегне оттегляне без сделка референдум или а, общи избори а, е, или отказ от прилагане на член 50 остават като възможности. Благодаря за изразената солидарност пред лицето на опасният популизъм, ръководен от онзи, който тъпче всичко по пътя си и отива в парламента само за да си вземе възнаграждението. Това е против националните интереси и за съжаление всичко това проистича от кабинета на министър-председателя. Има и силно проевропейско движение в Обединеното кралство. По-силно от всякога, както каза и Ги Ферховщад. И към колегите проевропейци се обръщам. Трябва да продължим да работим против национализма и популизма. Не бива да допуснем те да победят. Колеги, ви респект. Колеги, много ви моля да спазвате ограничението във времето. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Патън за една минута. Заповядайте. Аз гласувах против срещу имперската резолюция на Берховщад. Ние искаме да имаме оттегляне, защото повече от 50% гласуваха да напуснат. Има демократично мнозинство, което гласува за оттегляне. Последните три часа тук в Европейския парламент слушах всякакви изказвания от страна на депутатите, които да получават тези хора какво да правят. И че само ако се слушват в Европейския съюз с тази институция, може да има някакъв вид демокрация. Господин Барние ясно заяви, че как, каквото и да е споразумението за предпазния механизъм, не може да се избегне митнически съюз за всички 70 милиона души, които гласуваха за напускане. Време е вече да напуснем веднъж за винаги. Благодаря ви много. Давам думата на господин Хук. Благодаря. Аз подкрепих резолюцията днес, защото тя уважава възможността на Великобритания да преустанови действието на член 50. Аз мятам, че това ще се случи, защото Джонсън няма мнозинство в, в, в британския парламент. Блокира, блокирани биват гласовете на хората по споразумението. Има много грешна информация. Имаше лъжи по отношение на пари и по отношение на присъединяването на Турция към Европейския съюз. Би било по-хубаво да се освободим от Джонсън. Той вече не смята и не твърди, че неговите лъжи са верни. Младите хора искат Европейския съюз. Никой не е гласувал за това да има недостиг на храна, на, медици... на, на медицински продукти, да има ограничение. Ние сме страхотна страна, ние ще се справим с настоящата ситуация. Благодаря, госпожа Пиртер. Днес гласувах за предложението за резолюция. Не ми допада Брекзит. Никак дори не ми допада. Борис Джонсън си играе с бъдещето на гражданите на Обединеното кралство. Моята партия, либерал-демократите, сме проевропейци, ние сме ангажирани с нашите граждани. Ако ние сме управляващи, ние ще прекратим процедурата по член 50. Искаме да останем в Европейския съюз. Това е нашата отговорност пред гражданите. Всеки има право да гради е, живота си където поиска, но проблемът трябва да се реши. Гражданството е право. Не бива да допускаме нов хаос. Аз либерал-демократите винаги ще сме ангажирани с най-добрия интерес на Обединеното кралство и Европейския съюз. Трябва ни време да помислим дали ще излезем или ще останем и ще ползваме пълноценно членството си. Благодаря. Сега давам думата на колегата Гибсън за една минута. Заповядайте. Благодаря. Аз гласувах в подкрепа на резолюцията и настоявам пък парламента също да я подкрепи. Ясно заявих, че не подкрепям никакво отегляне на Обединеното кралство с или без споразумение. Аз твърдо вярвам, че всяко отегляне е лошо за Обединеното кралство, както и за Европейския съюз. Ще продължа да водя кампания да се сложи край на отеглянето на Обединеното кралство. Но тази резолюция е много важна, тъй като признава, че парламентът на Великобритания прие закон с искане министър-председателя да поиска удължаване на срока, за да се избегне излизане на Обединеното кралство без сделка. Но Борис Джонсън не действа в интерес на гражданите на Обединеното кралство. Той временно прекрати работата на парламента. Той настоява за напускане на Съюза, независимо какви ще са последиците. За това е време той да бъде победен чрез демократичния процес. Благодаря. Давам думата на господин Хауърд за една минута. Благодаря. Това не беше плана, нали? Така, вместо да мислим за разумно решение, това, което предлагаме е просто оцеляване ние сме поставени в една много слаба позиция. Вместо да възстановим суверенитета си, ние сме изправени пред една реалност, в която има да се справяме с един много силен съсед. Съсед, който диктува условията на отношенията. Спадат пазарните ни дялове, акции и всички права на британските граждани биват ограничавани и ощетяване. Това не беше планът. Британия, Великобритания извън Европейския съюз ще види, че националната суверенност в модерния свят е много ограничена. Ние сме за демокрацията, но тази демокрация трябва да бъде отчетна. Нека британският народ да реши дали иска Брексит или не. Благодаря. А сега думата има господин Хивар. Искам да уверя всички тук в залата, че Найджел Фараш а, все още а, води про-Брекзит мнозинството в а, моята страна. Очевидно, британците не са съгласни с вас. Най-голямата ни партия тук, партията на Брекзит е тук, за да бъде представено мнозинството на британските граждани. Говорите за справедлив и балансиран изход. Добре, партията Брекзит съвсем ясно посочва кое е справедливо – кое означава ясно оттегляне на Обединеното кралство. През 2016 година ви бихме, отново ще стане така. Ние сме за оттегляне от Европейския съюз. Благодаря. Сега давам думата на колегата Нецинга за една минута. Заповядайте. Най-напред искам да благодаря на тази чудесна демократична институция за подкрепата и за Обединеното кралство и търпението ви да се съгласите за допълнително удължаване на срока на член 50. Има сериозни рискове за гражданите, както на Европейския съюз, така и на Обединеното кралство, особено за най-уязвимите. Има много хора, чието здраве зависи от доброто снабдяване с лекарства, както и доставките, които изискват охлаждане. Всяко правителство, което мисли подобни уязвими граждани да бъдат поставени в рисково положение, поражда шока. Затова има силно противопоставяне на оттегляне без споразумение както в британския парламент, така и в този парламент. Защото никой не може да се позволи да лишава от животоспасяващи лекарства своите съседи. Всичко това ни поставя в неизгодна позиция като британски граждани. Благодаря господин Добни за една минута. Благодаря. Най-напред искам да кажа, чудесно е да се види, че много от великобританските депутати дойдоха да гласуват, вместо да ядат круасони на, на бара. Представителството на гражданите е не е съвсем точно. Много се говори за общите избори, но какво ще стане на тези избори? Корбин ще бъде победен в голяма част от Обединеното кралство, особено като се знае това, което той направи за работническата класа. 70% от хората гласуваха, 17 милиона гласуваха от великобританските граждани за напускане на Европейския съюз. И няма и не бива тези гласове да бъдат заглушени, така че ние напускаме. Довиждане, Оревуар. Благодаря. Господин Палмер. Благодаря, господин заместник председател. Нека да кажем всичко ясно по въпроса за правата на гражданите и защитата на европейските е, граждани в е, Великобритания е въпрос, по който моята родина, моята обична родина се държи позорно. Там те са избрали да се заселят, да работят, да плащат данъци от десетилетия и те заслужават нещо по-добро от а, тази позорна схема а, за специален статут. Аз с гордост представлявам моите избиратели от избирателния ми район и Обединеното кралство като цяло. Нашите граждани и европейските граждани заслужават нещо по-добро. Благодаря. Давам думата на колегата Брофи. Благодаря, господин председател. Аз подкрепих тази резолюция с гласа си, но не искам да има Брексел изобщо. Обединеното кралство е тук вече десетилетия. Затова в тази резолюция най-важното за мен е гарантирането на правата на британските и европейски граждани. Все още има сериозни запласи за здравно-осигурителната служба в Обединеното кралство от Брексит. Има сериозно намаляване на онези, които а, са осигурени. Има също несигурност относно какво ще стане с социалните осигуровки в случай на отегляне без споразумение. Трябва да се приеме споразумение, за да се гарантират правата на европейските и на британските граждани да не бъдат накърнявани техните права. Благодаря ви. Благодаря ви много. Давам думата на господин Бантинг за една минута. Благодаря. Колеги, това беше най-трудното гласуване, на което бях подложена. И аз приветствам ангажимента на парламента за удължаване на срока на член 50. И всяко споразумение, според мен, обаче трябва да бъде прието и гласувано отново от британския народ. Опцията да останем е важна. Мисля, че бихме е, спечелили гласуването за оставане в Европейския съюз, защото младите хора ще излязат да гласуват. Младите хора са много ядосани. Имаше много млади хора, които бяха прекалено млади да гласуват през 2016 година. Но днес те биха могли да гласуват за оставане в Европейския съюз. Независимо откъде идвате, всички европейци, помолете вашите лидери да се застъпят за удължаване на действието на член 50, защото бъдещето на младите ни хора е поставено на карта. Благодаря. А сега господин Пенион има думата. Благодаря. Искам да обясня защо гласувах за резолюцията, която подкрепя споразумението, вече договорено между Европейския съюз и Обединеното кралство, което затъна в процедурите на британския парламент. Създава се възможност Обединеното кралство да преразгледа своята позиция чрез народен вод или смяна на правителството като се подкрепя удължаване на срока по член 50 за Обединеното кралство, така че да има възможност да преразгледа позицията си. Излизане без дълга ще бъде ужас и катастрофа е, за нашето земеделие. 97% от нашия износ на селскостопански продукти, особено зърнени храни, местни продукти и другия е за Европейския съюз. Ако загубим този пазар, това няма да е в интерес на моите избиратели. Ето защо върховният ми дълг е да не допусна Брекзит без сделка и след това да подкрепя по-нататъчното членство в Европейския съюз. Много благодаря. Сега давам думата на колегата Дейвис. Заповядайте. Господин председател, аз не искам да управляваме Брекзита, го стопираме. В този парламент ние сме за европейските ценности. Това са британски либерални ценности. Ние сме за економика, която е от полза за всички. Ние сме за екологични мерки, които защитават всички. Аз не искам моята страна да бъде затворена и да остане извън залите, където се вземат решенията. Не искат моята страна да бяга от проблемите, които се пред които е изправя нашия континент. Аз искам ние да бъдем водещи, а не напускащи. За това нека да пратим Брекзит по дяволите. Adesso... Благодаря ви много. Adesso la... Давам думата на Агио Салиба за една минута. Благодаря. Брексит наближава. И ние сме много загрижени за напускане без споразумение. Тази възможност става все по-реална. Една такава ситуация би, било, би била катастрофална. Тя трябва да бъде избегната. Несигурността и политическата нестабилност нарастват за всеки изминат час трябва да защитим правата и избора на европейските граждани, които живеят в Обединеното кралство и на британците, живеещи в Европейския съюз. Заплашени са хиляди работни места, бизнеси, както в Обединеното кралство, така и в Европейския съюз. Трябва да подпомогнем на бизнеса и работниците разходите по Брексит трябва да са минимални. Ще има ужасяващи последствия от Брексит без поразумение за Северна Ирландия и Ирландия. За това трябва да сме конструктивни и да избегнем сценарии за напускане без делка. Благодаря колегата Дамежа. Благодаря. Като бизнесмен не мога да разбера защо някой предприемач ще се откаже от пазар с 512 е, милиона потребители. Е, имаме сезонност на селскостопанските е, продукти и това има значение, е, когато пазарът ни е по-ограничен ако а, ви е, направя сравнение с моя бизнес, който стигна до а, е, 1 милиард оборот само за 5 е, години, мога да ви кажа, че има огромна разлика между 60 милиона в Обединеното кралство и 512 милиона в Европейския съюз. В Амстердам, в а, а, Париж а, няма да имаме достъп. Това значи да режем клона, на който седим. Благодаря сега колегата Волдън. Uh, Господин Патен очевидно не разбира, че 62% от гласоподавателите не са като 62% от хората. Т.е. отново се лъжи. Както видяхме в скандала Уиндраш, нашето правителство не се колебае да разделя семейство. Именно това се опитват да правят отново. Европа е семейство на нации и хора. И да се позволи на торите да разкъсат това семейство, ще бъде вредно както за Обединеното кралство, както и за нашите приятели от Европейския съюз. Мисля, че ако се стигне до разделяне на европейското семейство, ще се стигне до разпадане на британското семейство. Трябва да има две семейства и европейско и британство. Джонсън Вараш, техните лакеи е, обаче сега саботират. Е, те мамят хората от е, Северна Ирландия, ограничават правата на шотландците. Така че може да има цяло поколение Уоласес, ако продължи управлението на Джонсън. Благодаря. Давам думата на колегата Ричи за една минута. Благодаря. Аз гласувах за тази резолюция на 2 декември. Споразумението от Белфаст бе последното споразумение в Европа и то ще е на 20 години тази година. Гарантирано е от Европейския съюз. В събота е денят на мира в Европейския съюз, но аз се страхувам от, от това, че мирът ще бъде накарнен. Найджел Фараш просто не се интересува от тази проблематика. Такива хора заплашват мира. Благодаря. Господин Кели. Sorry. Е, извинявайте. Сгреших. Господин Полчек за една минута. Thank you, Mr. Chair. Благодаря, господин председател. Аз гласувах по резолюцията и разбира се, проявявам пълно уважение към резултата от референдума. Същевременно високо ценя текста на резолюцията, която дава възможност за удължаване на срока за оттегляне на Обединеното кралство. Съдът на Европейския съюз се произнесе, че има възможност за а, едностранен отказ от прилагането на член 50. Многобройни са гражданите на Европейския съюз, които живеят в Великобритания. Искаме мирно съжителство на гражданите, които са от двете страни на границата на Ирландия. Искам да отговоря и на партията Брексит. Вие спечелихте тези места само и единствено благодарение на Европейската избирателна система, иначе никога нямаше да сте тук. Господин Кели. Благодаря, господин председател. Аз с радост участвах в днешния дебат относно отеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз. Много от депутатите казаха, че дават своята подкрепа. Беше обсъден въпроса с предпазния механизъм, важността за запазване на споразумението от разпети петък. Голямо мнозинство подкрепиха това споразумение. Освен това, с радост установих, че евродепутатите са готови да се съгласят на удължаване на срока в случай, че Борис Джонсън поиска такова удължаване. Мисля, че това е чудесен ден за Обединеното кралство и за Европейския съюз. Благодаря ви. Давам думата на колегата Ханан. Благодаря. Колегите в момента намалиха много възможността да се спре Брексит, без да искат, може би. Европейският съд, механизма за помирение, Международният трибунал, всичко това са неща, които ние бихме могли да приемем, но един от големите проблеми е твърдостта по клаузата Клаузата за предпазния механизъм. Това е проблем. Какво виждаме в тази криза по Брексит? Това е криза за между опозицията и управляващата партия. Би било ужасяващо, ако наистина има избори, е, те ще са ужасяващи за опозицията. Благодаря. Колегата Томс. Hvala lepa за беседо. Зало ми е жал да британски политики текму... Благодаря. Много съжалявам, че Брексит става реалност но няма да има печеливши от Брексит. Трябва да се опитаме да намалим щетите. Може да има удължение, но ако то е разумно, ако има смисъл от това удължение, ако, например, се проведе референдум или общи избори. Трябва да направим всичко възможно, за да защитим нашите граждани. В Великобритания се опитват да обяват Европа виновна за проблемите. След Брексит Всъщност Великобритания ще носи цялата отговорност. Когато от Германия се преселих в Великобритания преди 20 години, страната ме посрещна с отворени обятия. Членство в Европейския съюз ми даде права и гаранции, възможност да градя живота си в страната, която обичам. Днес обаче 3 милиона европейски граждани в Великобритания изпитват боязън и несигурност. Борис Джонсън обеща, че е, те няма да бъдат в неравностойно положение, но това обещание беше нарушено, както толкова много други. Имат технически проблеми и мнозина, особено най-уязвимите, не могат да докажат, че отговарят на изискванията – трябва една облегчена система. Система, в която хората просто да се регистрират, а не система, в която трябва да се ровят за десетки документи от кой знае кога. Това веща е нов скандал и то в още по-големи мащаби. Ето защо гласувах в подкрепа на резолюцията. Единствения начин да се гарантират правата на гражданите в Великобритания е да се спре Брекзит. Благодаря. Благодаря. Приключваме а, обясненията на а, ВОД. чухме а, толкова а, много изказвания. Може би мнозинството от а, британския парламент а, достигнахме. Приключваме. Продължава заседанието в 15 часа. Благодаря.